colleagues, we're going to begin our... Уважаеми колеги, започваме изслушването си. Ще ви помоля да вземете местата си. Знаете, че това е изслушване, посветено на борбата срещу тероризма, въпросите на сигурността. С удоволствие мога да ви кажа добре дошли на това изслушване. Както знаем, колеги, ситуацията със сигурността в Европа се промени драматично. Има нови конфликти в непосредствено съседство, съответно и нови предизвикателства. Все по-голяма радикализация, която води до насилие и тероризъм. Имаме възможност да чуем експертите по темата като разбира се е важна борбата с радикализацията и работата в областта на наказателното правосъдие. Нашето заседание също така се записва. Първо ще разгледаме новите терористични заплахи и ще зададем общия контекст. В това отношение едва ли има по-добър докладчик, отколкото е господин Вейбрайт. Той е работил пряко по тези проблеми. Всички вие познавате Роб. Той неведнъж е разговарял с нас, участвал е в работата ни, а напоследък го виждаме и в задачите, свързани с тероризма в Белгия, Франция и на други места. Много е важно следователно неговото участие. Ще му дадем думата за 10 минути. Добре дошъл, Роб. Благодаря, Клод. Добър ден на членовете на комисията, добър ден и на останалите гости. Както и председателят каза, ще задам общия контекст, ще опиша каква е терористичната заплаха, нейното естество и съответно дейностите на Европол в отговор на действията на чуждестранните бойци. Знаете, че Европол изготвя своят доклад, който очертава тенденциите в тази област. Изготвяме го заедно с експерти на държавите членки, други органи от Европейския съюз и някои трети страни. Така виждаме как се развива терористичната заплаха. В момента докладът се доуточнява, ще бъде оповестен след някоя и друга седмица но исках да споделя основните заключения. Да разгледаме данните за 2014 година. Нашия доклад е относно календарната година и за това не отразява ужасяващите събития от началото на 2015 година. 2014 година имаме четирима загинали при такива атентати, повечето от тях заради религиозен тероризъм нападението на Еврейския музей в Брюксел. Има и много други терористични нападения, които чувствително се увеличиха 2014 година, малко над 200. Арестувани бяха 774 лица за престъпления, свързани с тероризма. Видяхме същевременно намаление в тероризма, свързан с крайно левите. Има обаче съществено повишаване на инцидентите, които са срещу исляма и срещу евреите. Има най-различни терористични заплахи, но принципно държавите членки се притесняват от джихадистите, които пътуват до зони на конфликти в Ирак и Сирия. Големия брой арестувани са най-вече заради тероризъм, свързан с религията. Има 90% увеличение в сравнение с 2013 година. Много сериозно увеличение на броя арести. Ние смятаме, че заплахата за сигурността на ЕСИ остава висока, особено заради джихадистите. Знаем, че държавите членки предотвратиха множество атентати – но виждаме, че има все още заплаха и от ислямска държава, и от групите на Ал-Кайда, защото те разполагат с ресурса да извършват такива нападения. Обяснимо, ние се притесняваме от заплахата на ислямска държава, но не бива да забравяме, че групите свързани с Алкайда също имат много добре развити способности за извършване на мащабни атентати в Европа, така че и заплахата от тяхна страна е много сериозна. Не бива да пренебрегваме и заплахата от изолираните терористи. Това са хора, които обикновенно действат често безразборно, и често са част от голямата общност пътували до Сирия и Ирак. Завърналите се бойци са също много сериозно предизвикателство. Вече видяхме примери за това. Често те се връщат радикализирани, започват да разпространяват наученото и в други общности. 2014 година продължава и се засилва тенденцията да се пътува за терористични цели, като все по-често виждаме жени и деца да пътуват към зоните на конфликта. Ако говорим за заплахата за европейци в чужбина, то тя също е много висока, както видяхме от атентата в Тунис. Що се отнася до участието на европейски граждани в такива конфликти, то има почти 6 европейски граждани, които смятаме, че са загинали в Сирия и Йемен, Афганистан и Алжир през 2014 година. Има все повече инциденти възоснова на религия, насочени срещу юдеите. Очевидно е, че това са престъпления, дължащи се на антисемитизъм. Виждате също така, че има и все по-екстремистски настроени групи от десницата – трябва да споменем и ситуацията в Либия и Украина, защото тя неизбежно води до все по-големи количества експлозиви и оръжия, които се предоставят на терористите. 2015 година започна с атентатите в Париж, Копенхаген и Тунис. Има и все по-голяма нестабилност в Иран и Либия. Като участието на ислямска държава тук не бива да се пренебрегва. През изминалата част от 2015 година виждаме също така много по-интензивни пътувания на джихадисти към Сирия и Ирак. През първите три месеца на 2015 година 154 вече са арестувани заради престъпления възоснова на религиозния тероризъм. 19 са задържани извън Европейския съюз. Какво правим ние? Ясно е, че Европейския съюз даде категоричен отговор на случилото се в началото на тази година. Европейския парламент също излезе със своите препоръки. В Европол знаем, че още от случилото се на 11 септември ние развихме много активни форми на сътрудничество в борбата с тероризма. Много често обаче чуваме политически декларации, които след това не се изпълняват, особено що се отнасят до споделянето на информация. Центъра на Европол за борба срещу тероризма разполага с уникален ресурс. Той трябва да се използва от Европейския съюз и освен това не бива да се пренебрегва факта, че той е и канала за предоставяне на сигурна информация, защото при нас данните са с много висока степен на сигурност. Структурите ни са приспособени именно за разузнавателна работа в борбата срещу тероризма. Миналата година съставихме и специална база данни за чуждестранните бойци. Има и други инструменти в борбата срещу тероризма, които помагат на Европол да проследи финансирането на терористите. Междувременно Споделянето на информация с Европол и държавите членки показва, че все още възможностите на Европол не се използват достатъчно. През последните години има 15% увеличение на информацията, обменена с Европол в областта организирана престъпност, но почти няма нарастване при информацията относно тероризма, въпреки много по-голямата заплаха. Предоставя се информация чрез системата на Европол Сиена. Що се отнася до джихадистите, в момента ние сме заподозрели над 3300 лица. Сравнението с предходни данни показва, че сътрудничим добре с органите в областта борба срещу тероризма, но все още има какво да се направи, защото има множество граждани от държавите членки, които заминават за Ирак, Сирия и Либия. Необходимо е следователно да увеличим доверието. Междувременно трябва да благодаря на съвета за него, на парламента за неговите резолюции, на съвета, за категоричните декларации, които призовават за максимално сътрудничество. Споменава се изрично и помощта от Европол към държавите членки. Ние смятаме, че в Европол трябва да се учреди център, подобен на този за борбата с киберпрестъпността. Не, не е необходим нов законов мандат, за да учредим този център. Просто в нашите структури можем да се организираме по-добре, за да отговорим на очакванията и на парламента, и на държавите членки. Така всички данни, свързани с чуждестранните бойци, финансирането на тероризма и незаконното предоставяне на оръжие ще могат да бъдат съсредоточени на едно място, за да има далеч по-голяма последователност. И накрая бих искал да поговоря за обезпокоителното използване на интернет от терористите – е, виждате, че джихадистските групи се оказаха много добре запознати с социалните медии. Те ги използват за набирането на последователи, за нарастването на радикализацията и пропагандирането на тероризма. Има над 50 000 Twitter акаунти, които се използват за тези цели ежедневно. Те разпространяват пропагандата на ислямска държава. По места има специализирани полицейски структури, които извършват наблюдение, работим и с доставчиците, но за да се справим с това явление в цяла Европа ще трябва последователен подход. Ето защо министрите на вътрешните работи през март призоваха Европол за по-тясно сътрудничество с държавите членки Европейската комисия, е, призоваха и за създаване на ново звено в интернет. Министрите също така решиха, че би трябвало да се координират е, задачите по разпознаване на такова съдържание и съответно да се работи както с индустрията, така и с компетентните органи, да се изготвя стратегически анализ, нещо по което работим заедно с експертите на държавите членки. Разговаряме и с индустрията. Но разбира се, съм готов да отговоря на въпросите ви. И тъй в заключение, знаем, че тероризма си остава сериозна заплаха за Европейския съюз. Трябва да работим по-активно, особено трансгранично. Европол е готов да го направи, така както сме го правили години наред. За нас е важен ефективния осигурен обмен на информация – проследяването на финансирането на тероризма, незаконното оръжие и най-вече наблюдението на използването на социалните медии и интернет от терористите. Благодаря ви, Роб. Вие зададохте общия контекст наистина, но споменахте и някои предстоящи задачи, като създаването на звеното за интернет, новата структура в рамките на Европол, предполагам, че колегите имат своите въпроси, свързани с вътрешната стратегия за сигурност. Много ви благодаря за толкова изчерпателното изложение. Сега давам думата на Долгор Солонго, от звеното на Обединените нации за наркотици и престъпност. Госпожа Солонго завежда звеното за превенция на тероризма за Азия и Европа. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Благодаря ви, председателю, и и членове на комисията, за това, че ме поканихте и поканихте нашата служба а, да направи изказване на заседанието на вашата важна комисия. За нас е чест да бъдем представени тук и за мен лично. Искам да подчертая, че фактът, че Нашата служба, службата на ОНЕ за престъпност и дрога, е поканена тук, вече показва, че вашата комисия и Европейския парламент гледат е, много по-общо на въпроса за тероризма и сигурността. Те напълно разбират, че тази заплаха не е ограничена единствено и само до Европейския съюз, е една глобална заплаха и решенията честно, често са ефективни, ефикасни, когато са глобални, когато има тясно сътрудничество, трансгранично сътрудничество, не само вътре в Европейския съюз, но и извън него. С краткото си изказване бих искала да кажа как общността на Обединените нации отговаря на заплахата тероризма, без да давам подробности по анализа на ситуацията. Защото в ОНЕ не разполагаме с задълбочен анализ, за разлика от вас. Тероризмът е една глобална заплаха, която се развива и е, тя извлича, той извлича много полза от трансграничната организирана престъпност. Терористите използват същите престъпни мрежи и се занимават със същата престъпна дейност, например дрога, трафик на оръжия, отвличания с цел откуп заплахата става все по-сложна и е, все по-трудно преодолима. Това е един нов феномен. феномен. А новия феномен всъщност са чуждестранните бойци-терористи. В отговор на тази заплаха системата на ОНЕ и служби като нашата разработиха своя отговор – но не всички са запознати най-вероятно с това, с какво се занимава нашата служба а, за престъпността и дрогата. Запознати сте най-вероятно с а, работата на ОНЕ, но може би не с а, всички а, организации вътре в ОНЕ. А, нашата служба за дрога и престъпност е в Виена. Чисто административно погледнато, ние сме един от отделите от, на секретарията на ОНЕ, т.е. ние сме служители, които подкрепят държавите членки на ОНЕ и се специализираме борбата срещу корупцията, тероризма, дрогата и престъпността. нормативни услуги, предоставяме, работим по разработването на инструменти за борба с корупцията, тероризма, дрогата и престъпността, правим свои проучвания, но в доста ограничена степен и основната ни задача всъщност е техническо подпомагане. Предоставяме обучения на системите наказателното право. Обучаваме съди, прокурори и следователи. Какви са правните документи, с които работим? Имаме 19 протокола и конвенции, свързани с тероризма, но и различни е, резолюции на съвета за сигурност. Тези документи са на плаката пред вас. Какви са основните моменти в тези конвенции и протоколи? За онези, които се занимават с законодателство като вас, най-вероятно вие сте изправени всеки ден пред законодателни задачи. Има минимални изисквания за законодателството за борба с, тероризма, което ние препоръчваме на всички държави членки на ОНЕ. Първо, трябва да има престъпни състави, които да отговарят на тези а, принципи или принципа да екстрадираш и да преследваш наказателно определен извършител. Също трябва да има механизъм за международно сътрудничество. Тези е, инструменти, конвенции, протоколи е, са след дълги, разработени след дълги преговори. Тези механизми се развиват много бързо и за това един много по-малък орган, като съвета за сигурност, където има 15 члена, работи доста по-бързо от цялата асамблея на ООН. И затова те разработват резолюции в отговор на заплахи. Например, резолюция 2195 се занимава с тероризма и за това, че терористите е, извличат полза от международната трансгранична престъпност. Призовават се държавите членки на ОНЕ да се занимаят с тези проблеми на свързаност на тероризма с организираната престъпност. Друга важна резолюция на, сигурност, на съвета за сигурност 2199 се занимава и с разрушаване на културното наследство в Сирия и Ирак от ИДИЛ. Така че е, много промени, виждате, настъпват, резолюциите се приемат бързо. Важна резолюция е 2178. Е Тя се занимава с чужденците терористични бойци или бойци-терористи. Там се задават условия, които са задължителни за всички държави членки, включително и държавите членки на Съюза, Дават се дефиниции за това, кое е това лице, този боец, терорист и какъв е престъпния състав, който трябва да бъде заложен в държавите членки на ОНЕ, за да не се набират такива и да не се превозват такива лица извън тяхната държава. Освен това и още преди приемането на тази резолюция, много държави вече бяха приели разпоредби а, за пътуванията на такъв тип бойци-терористи. Съветът на Европа по-настоящем води преговори по допълнителен протокол към Конвенцията за превенцията на тероризма, и като наблюдател нашата служба бе поканена да присъства. Текстът вече е одобрен и мисля, че скоро ще стане публичен. А, той дава ориентировачни линии а, за държавите, които искат да приложат тези задължителни разпоредби. Какво правим в нашата служба? Ние сме отдел на ООН, който е специализиран в борбата срещу престъпността, дрогата и тероризма. Нашето сравнително предимство е, че не сме ограничени само до работа със съвета за сигурност. Работим в различни сфери на престъпността и се възползваме от тази си работа, за да се справим с заплахата от тероризма. Работим в същите сфери като преди, като например подкрепяме международното сътрудничество в наказателно-правни въпроси, граничния контрол, изграждане на капацитет за правоприлагане, борбата срещу финансирането на тероризма, незаконното производство и трафик на боеприпаси и а, оръжия и разбира се борба а, с а, корупцията, отвличания с цел откуп, които могат да са свързани също с тероризъм. И е, трябва да засилим научно-изследователската и анализаторската си програма, като по-специално се занимаем за връзките, с връзките между организираната престъпност и тероризма. И накрая един пример на инициативи, които подемаме. Те са подкрепени от Европейския съюз по принцип. Имаме една инициатива по наказателно-правна инициатива за бойците терористи. Тя стартира преди няколко седмици в Института за международно наказателно право в Малта. Става дума за изграждане на капацитет в Северна Африка, Юго-Источна Европа. Имаме паралелни инициативи, които искаме да стартираме за Централна Азия и юго Азия. Съсредоточили сме се върху следователските извинете и а, прокурорски аспекти, борба с финансирането на тероризма, защита на свидетелите, специални следователски техники и така нататък. Това е пример за нашата работа. Ще продължим да работим в различни части на света, разбира се, с подкрепата на Европейския съюз. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателя. Колеги, имаме три сесии днес. Искаме да заложим основните моменти, за да тръгнем от една отправна точка, от един контекст. Имаме много дълъг списък оратори, които са се записали, постоянно се записват нови колеги. Толкова е дълъг, че не знам точно какво да направим. Нужна е дисциплина. Имаме е, и още сесии, в които може да зададете въпросите си. Не бързайте сега. Има и трета сесия. Така че, моля ви, въпросите ви да бъдат най-общи и най-вече върху анализа на Европол по част от въпросите, които бяха повдигнати от друга страна, разбира се, може да игнорирате всичко, което току-що казах и да си питате каквото си искате, което вероятно така или иначе ще направите. И пак ще има 23 човека, които ще си изкажат, така че както прецените, давайте. Това ми е работата, трябва да се опитам поне да въведа ред. А, така че за това съм тук. И така, връщаме се към това, всеки да прави каквото иска. Започваме по реда, по който сте се записали. Общи въпроси. Първи оратор. Диас Демера. And appropriately, he's been involved in many Europol reports and other... Участвал е по много други доклади. Благодаря, господин председател. Като говорим е, за тези въпроси и в дух на казаното от госпожа Солонго, е ясно, че говорим за световна заплаха. Първо, уважаеми колеги, имайте предвид, че тази заплаха се простира от Индонезия и Филипините до другия край на света. Това е първото, което искам да кажа. Ние не сме толкова далеч. Ето сега имаме случващото се в Либия, може да е Пакистан, Афганистан, Сирия, но така или иначе не можем да пренебрегваме географското измерение и разпространение на явлението. След това този джихад, за разлика от предходните видове тероризъм, търси територии, той завладява територии, завладява пропадналите държави. Тези пропаднали държави наистина стават благодатна среда за тези ужасяващи действия. Затова и се оформят такива провинции, които се ръководят от джихадистите, тъй наречените абая, религиозни общности. Така че от една страна имаме този глобален тероризъм, от друга страна той е наистина безмилостен. Роб също представи много интересна информация. Те винаги изготвят интересни доклади, свързани с политиката срещу радикализирането, необходимостта от по-сурови наказателно-правни мерки. Но това, което искам да кажа и ще спра до тук, е, че всичко всъщност се основава на търсенето на територии. Когато тези хора се здобият с територии, те вече имат градове, градовете ще имат банки. Банките дават е, възможности за нови интересни инструменти, които привличат пък младите, които са вече трето поколение безработни в Европа. Това са измеренията на заплахата. Нямам иначе въпроси. Благодаря. Um, uh, Благодаря. Е, ще давам думата според списъка. Сега София има думата. Yes, thank you, chair. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Уайнрайт за неговите уводни думи. Няколко общи бележки имам. преди всичко трябва да е, дискутираме по дефинициите. Може би не се харесва това, което ще кажа, но ние всички си говорим за заплахи, национална сигурност, заплаха за националната сигурност и ние приемаме, че говорим за едно и също, но вероятно се разминаваме, защото не всяка насилствено нападение, всяка атака е, непременно е нападение срещу националната сигурност. Може би това е насочено срещу човек, е, човешкия живот, може да е стрескащо, е, но не е непременно заплаха за националната сигурност. И този въпрос е, е съвсем релевантен. Ние първо трябва да видим какво е определението на понятието национална сигурност, което комисията използва, защото тя дефинира правомощията, които ние делегираме на полицейските и правоохранителните органи, определя и ограниченията върху правата на човека, основните права на човека. Дефинираме и правомощията за надзор. Ние започваме, преди всичко трябва да говорим за, и да, да си изясним понятията, преди да говорим за нови допълнителни правомощия и каква право на е, надзор ще имаме. Трябва да имаме предвид и разделението на властите, разбира се. Е, после, е, често е, границата между полицейската дейност и националната сигурност се размиват. Е, може би господин Уейнрайт е, ще отговори на въпроса. Вие ръководите организация, която помага за сътрудничеството между полицейските органи но темата ни днес е набиране на инфо, разузнавателна информация и е, за, защита на националната сигурност. Това са различни неща, защото полицейщината е полицейщина, разузнаването е разузнаване. И е, крайно време е да правим разлика между двете понятия. В крайна сметка, тези тук е, от парламента се очакваше още през 11 година да се направи оценка на ситуацията. Къде е тази оценка? Къде са е, е фактите? къде са, доказ, са доказателствата. Е, да, знам, че вашата организация издава такъв доклад всяка година, но това е една частичка е, от материала, който получаваме. Е, ако обсъждаме новите предложения на Европейската комисия за вътрешна сигурност, ние го правим без да знаем какво е въздействието върху десетките мерки, които до сега сме приемали. Те допринесели се за повече сигурност или не? Трябва ли да се модифицират? Трябва ли да се разширят? Трябва ли, е, трябват ли ни мерки, които, е, по които до сега сме говорили, които ще ни дадат повече сигурност, но които не са така привлекателни, не са така е, красиви и не струват толкова е, е, много. Аз лично е, тук говоря извън всякакво политически съображения. Аз никога не би гласувала за забрана на. Е, е, е, на кодифицирането и а, инкриптирането, извинете, защото най-важно за мен е да се отбраняваме срещу а, злото и зло, злонамерени хора. There, Sophie. Благодаря, Софи а когато се дъх чухме никога, никога, се чудех кой знае какво ще кажете, като а, а, чух encryption ban, забрана за а, кодиране на данните, а, мислех, че Мислих си нещо много по-страшно. Нашият е, е, панел тук е достатъчно опитен, за да е, отговори. Европол е, не е, работата на Европол не се свежда до полицейски е, дейности, полицейщина. Става дума за навиране на разузнавателна информация. Е, но е, вероятно е, той ще се опита да отговори на този по-широк въпрос. А сега да чуем е, въпрос от Ана Гомес. Важно е да се прави разлика между полицейска дейност и национална сигурност и разузнаване. Важно е обаче да има сътрудничество за действия, когато става дума да се е, откриват и предотвратяват и възпират е, тероризма, за да се защитят човешки живот. Е, искам да ви попитам, коя от нашите държави членки е против е, сътрудничество, за което ние призоваваме в рамките на Европол и програмата на Сиена и платформата по тази програма? Е, и също така, е, виждате ли, наблюдавате ли увеличаване на ниво държава членка на лингвистичните е, способности, кибер уменията? Наблюдавате ли същото и на европейско равнище, на ниво европейски институции? Споменахте Е, борбата с е, търговията с огнестрелно оръжие. какво ще кажете за трафика с хора. Тази сутрин говорихме за това. Какво правите в това отношение? Е, очевидните връзки, които се очаква с тероризма. Когато се някои е, държави се превръщат в обежище е, е, резервати за терористи ние в е, този парламент все още си мислим, е, обмисляме какви са, е, какъв е ефекта на мерките, които правителства са предприели. Смятате ли да работите с държавите членки за набелязване на така наречените меки мишени цели, като например еврейски музеи и така нататък? Мисля, че ще можете да отговорите на въпроса за данните за пътници. Ще чуем още един-два въпроса, тъй като предстои всъщност темата радикализация и други въпроси. Те са важни, понеже това е първоначална дискусия и вече засегнахме въпроса с пътническите данни и с забрана за предаване на послания онлайн за това ще имате възможност за повече въпроси. Сега Катерина Чиничи. Благодаря. Благодаря, господин Лайнрайт И на госпожа Солонго. Благодаря за стъпителните думи. Видяхме колко опасна заплахата от тероризъм, как се развива, колко е сложна. Много неща мога да кажа, но тъй като ни е ограничено времето, ще задам два въпроса. Първо, двете нови предложения на Европол, Европейския център за борбата с тероризма и новото звено ИРО, което е одобрено от съвета през март, което тръгва от проекта Check the Web и иска да отговори е, точно на тези предизвикателства. И исках да попитам господин Райт, дали може да ни даде допълнителна информация. Например, какви казуси може да бъдат разглеждани, имайки предвид ресурсите и какви могат да бъдат резултатите. Отново показаното от госпожа Солонго. Европол работи и по други теми. Организирана престъпност, трафик на дрога и така нататък. Какво може да ни кажете за взаимовръзката с тероризма? Особено, що се отнася до финансирането на тероризма. Thank you very much. Next is uh, Teresa Jimenez Благодаря, Тереза. Eh, eh, благодаря, господин председател. Първо исках да поздравя участниците в дискусията и да благодаря за възможността за изслушването. Тероризма е честа тема, която разглеждаме и много често също така подхождаме емоционално. Обсъждахме и данните за пътниците и Сейф Харбър. Мисля, че такива полемики са полезни за Европа, но терористите се възползват от лошия обмен на информация между нас – Боко Харам, Алкайда и Ислямска държава печелят от това. Европейския съюз сега е в по-лоша ситуация, отколкото след 11 септември 2001 година. Като че ли Европа не приема достатъчно сериозно тези заплахи? Искам да ви попитам какво могат да направи да направят евродепутатите, Европейския парламент, за да защитят по-добре гражданите. Ние на практика трябва физически да защитим европейските граждани. Благодаря ви за усилията Хубаво е, че поне можем да разчитаме на полицейските сили да си вършат работата, ако гражданите нямат достатъчно доверие в парламента. Благодаря. Кристин има думата. Благодаря. Е, имам една бележка, която се отнася до класификацията, представена от господин Лайнрайт, който формулира и понятието тероризъм е, по е, религиозни е, подбуди. Тук вече става смесване на религия и тероризъм. Възможно ли е да се премисли отново тази, този термин, това понятие? много важно е за мен да се класифицира точно тероризма е, и връзката му с религията. Сега кибератаките, широ, е, обхвата на това понятие, например е, ТВ-Сенк е, свет, е, световното е, предаване за света бе нападнато миналата седмица заради ограничаване свободата на изказ. Бе атакувано заради ограничаване свободата на изказ. Какво се прави за бързо, бърз отговор на кибератаки, например? Какво може да се направи? Какъв отговор би дал на това? Е, Европол. Благодаря, е, Томас. Благодаря, господин председател, господин директор. Благодаря ви за презентацията. Два кратки въпроса имам. Първият е към Европол – Доколко а, успявате да а, откриете е, бойците, да идентифицирате бойците, които заминават за чужбина и колко сте успели да, е, да идентифицирате до сега, тъй като споменахте заплахи свързани с тяхното връщане, пристигане в Европа? Втория въпрос. Вчера комисар Юрова каза пред Фигаро, че в Сирия има 6000 бойци, от Европейския съюз. Тоест, е, движителността, е, може би е много, да се окаже много по-тежка. Имате ли подобна статистика и бихте ли коментирали по тази цифра? Вие споменахте е, колко бойци, колко убити бойци има, но толкова ли са високи цифрите наистина? Сега господин Керкок. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към Боб Уейнрайт. Става дума за ресурсите. От една страна, бих искал да знае дали според него Европол е, е, е, разполага с необходимия ресурс, за да се справи с сегашните проблеми, но и проблемите, които той спомена, които се очакват в бъдеще, включително и технологичните предизвикателства. И второ, е, ако обърнем е, нещата, е, до каква степен Европол и неговите съюзници могат и работят за прекъсване и е, така е, осуетяване на ресурсите, които стигат до е, е, различни терористични, е, е, терористични групировки, напускат Европа и се връщат с разрушителна цел. До каква степен можете да пресечете финансирането им и е, смятате ли, че е, правителствата в, на държавите членки правят достатъчно, за да се е, е, да прекъснат връзката между тези терористи и е, притока на средства към тях и източниците на финансиране. Корнелия, благодаря. Господин Уайнрайт, е, е, много е, интересно беше това, което казахте, но сега ме интересува е, как ще ми отговорите. Казахте, че 154 души са били арестувани, 19 извън Европейския съюз. Искам да чуя от вас как сте се добрали до тази информация и е, на, каква, е, на какво стъпваме, до каква степен е, е, достоверна тази информация, това от полицейски органи или какви наистина, как се стига до тези конкретни цифри във връзка с тези лица и е, как бихме могли да, да класираме е, опасностите. Да, става дума за наистина опасни лица, но по какви критерии и какво мислите за Центровете за борба с тероризма? Казахте, че имат нужда от нов мандат, това е добре, но какво означава това? Какъв е смисъла да се прави нещо повече от това, което в момента съществува? И след това да чуя от госпожа Золонго следното, отговор на следното. Тя каза, че е, става дума за техническо подпомагане подпомагане, обучение на, на лицата. Е, какво имате предвид? Е, какви, е, какъв вид знания трябва да получат те? Познаване на законовата уредба ли? Какво точно, в какво точно ще бъдат обучени? Това не ми стана ясно. Благодаря. Сега Питър Гидалмирала. Благодаря. Говори много за радикализация, ислямския тероризъм и така нататък. Но има и друга форма на радикализация и тероризъм, за която рядко става дума. И това е радикализация и тероризъм от крайно десните, от на крайно десните партии и движения в Европейски съюз в държавите членки. Тук говоря за радикализация срещу малцинствата, срещу етнически и религиозни групи, срещу политически партии, това е един вид радикализация, която насъсква е, към омраза с е, вербални атаки. Е, въпросът ми е каква е стратегията на Европол в това отношение? Как да се борим срещу паравоенни организации в държавите членки и какво да правим срещу радикализацията на крайно десни партии в държавите членки? Мисля, че това също е ключов въпрос за националната сигурност в рамките на Европейския съюз. Благодаря. Е, на предишния заседание господин Лайн Райт е, го е, е говорил по този въпрос, така че сигурно ще отговори и сега. Сега госпожа Нереджия. Благодаря, господин председател. Малко бях разочарована от е, де, тона на дискусията, председателя каза, че въпросът сега е да заложим контекста, но трябва да ви кажа, че съм доста разочарована, е, защото е, сигурността е нещо изключително ценно, борбата с тероризма е от съществено значение в този смисъл. Но за какво става дума? Аз. Е, е, така се присъединявам към въпроса, свързан с тероризма, с е, дефинициите. Какво е тероризъм, когато говорим за световен мащаб? Тук говорим за, ако говорим за жертвите в Париж или в Копенхаген, добавяме и тези от Тунис, аз бих добавила и тези от Кения, които са много повече и за които редко говорим. Бих добавила и Пакистан, става дума за стотици хиляди, стотици, които бяха убити е, с един, едно нападение. Е, да добавим и е, Йемен. Паралелно с атентата в Париж имаше и в, така, в Йемен, където избиха 140 души. Когато говорим за тероризъм, трябва наистина да дефинираме понятието тероризъм, защото трябва да знаем как се използва този термин право на сигурност, право за, на безопасност, но това означава и защита, закрила, защита на, на обществената, на свободите. Е, и ето кое ме така обърква и разочарова малко от е, този дискурс е, когато го давате статистика, просто да се хвърли цифри няма смисъл. Трябва те да се поставят в общия контекст. Говорим за религиозен тероризъм. Е, използваме този речник, е, е, който на, на, така намирисва на ислямофобия. Кой представлява тероризма там по отношение на, на престъпните организации? По какъв начин действат те? Е, това, което е, ни каза госпожата от е, ООН в това отношение, тя радва се, че ООН работи в в този смисъл, прави нещо в този смисъл, но е, ако не действаме с еднакви е, и не разбираме едно и също пред и същи понятия, няма да постигнем успех. Най-добрият начин да се борим срещу фанатизма е превенцията преди всичко. И смятам, че този въпрос не се поставя достатъчно а, ясно в нашата дискусия. И още нещо. Говорим за бойци срещу, а, борба срещу а, тероризма но а, а, убиват се хора на място от а, ислямска държава. А, а, има хора, които е, се връщат, защото е, се боят, е, са оплашени. Не трябва да поставяме всички в един кюб. Просто е наложително да си изясним глобалната визия. Трябва да имаме глобална визия на нещата. Да, трябва да има определение и на стратегията на вътрешна сигурност. Ще огледаме тези дефиниции наистина. Сега господин Ян Албрехт. Благодаря. Um... Благодаря. Първо нека кажа, че съм съгласен с това, което каза Тимати Киркхоп за ресурсите. Това е от ключово значение. Нещо много важно и за правораздаването и борбата с тероризма. Като говорим за Европа и работата на Европол или работата на съдебните власти, които се обединяват в Евроюст, то на мен ми се струва, че като че ли нямат достатъчно средства за съвместните екипи за разследване – затова, господин Вайнрайт, бих искал да ни обясните по какъв начин се осигурява оборудването за тези екипи. Има ли необходимост да се инвестира в, в това оборудване? След това може ли да дадете примери на полицейско сътрудничество – конкретни разследвания. Какво трябва да направим за ресурсите днес и в бъдеще? Ще добавя и един политически коментар. Ясно е, че има бюджетни ограничения. Няма как да харчим повече, отколкото имаме. Следователно, трябва да имаме своите приоритети. Те са свързани и с писмения и устен превод, с координацията. Може би трябва да се инвестират стотици милиони в централизирани системи за данни. Така стигам и до втория си въпрос. При данните е важно не само събирането, но и споделянето между полицейските органи. Затова ме интересува как всъщност се споделя информацията с европейските полицейски органи. Можем ли да кажем, че тази информация се предоставя бързо, че се работи в среда на доверие, че има ефективен обмен? Струва ми се, че за момента държавите членки не желаят да има общи стандарти в обмена на информация. И ето това е нещо, което би трябвало да подобрим бързо. А вместо това ние казваме, че трябва да се събира още повече информация в държавите членки, като няма оперативна съвместимост. Благодаря госпожа Олберг. Благодаря ви. Сомалия, Йемен, Сирия, Ирак, Либия. Дълъг е списъка на страни, в които се набират бойци за ислямска държава. След това те естествено участват в различни конфликти а в Европейския съюз знаем, че вече има достатъчно информация за завръщането на тези радикално настроени. Би трябвало да се работи относно причините. Защо се стига до тук? Ние говорим за износа на оръжие, например. Но когато се води война, как се защитават правата. Ето, чуваме, че се извършват ужасяващи неща, нападат се училища, ислямски групи вилнеят без каквито и да било задръжки. Да не говорим за разпространението на тероризма чрез интернет. Необходимо е властите да следят за това. Ето в Швеция има престъпни организации, които могат дори да следят мрежите за сигурност на държавата. Ясно е, че трябва да увеличим ресурса и да наложим мерки като забраната за набиране на последователи. Ние трябва да бъдем по-строги защото ето има бойци на ислямска държава, после се връщат в Либия и в други държави и ги използват като камикадзета срещу местното население. Много са опасни и зоните с голям прилив на мигранти, каквато е Либия. Благодаря, господин председател. Аз искам да поговоря и за цифрите, които бяха споменати. Госпожа Юрова също им обърна внимание. Говорим за 5 до 6 хиляди чуждестранни бойци, джихадисти – колко европейски граждани са се присъединили към джихадистите. Ето, ние имаме тези отворени граници, но после те се връщат при нас. На второ място. Има ли Европол е, информация за джихадисти, които се смесват с нелегалните емигранти от Средиземноморието или тези, които нападат испанската граница от към Мелия. Бихте ли ни казали малко повече за това? Имаше доста въпроси към Европол и накрая госпожа Холмайер. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. По въпроса за чуждите бойци тази комисия сме водили много дискусии. Обикновено ни опрекват как е възможно, как допускаме европейски граждани да заминават за тези страни, да убиват хора. От друга страна, проблемът е, ако не ги пуснем да пътуват преди да извършат тези деяния, тогава как, кого и кога и как можем да спрем някого да пътува. Тук вече между държавите членки трябва да се разберем какви са критериите за това как и на къде, къде и кого да пускаме или да не пускаме, за да се избегне избиването на европейски граждани, за да се избегне участването в война, в военни действия извън Европейския съюз и какъв опит има Европол във връзка с външните бойци. Другото, обмена на данни данни. Е, обикновено се твърди, е, че е, за да се набират достатъчно данни не са нужни нови инструменти, защото дори съществуващите данни не се използват достатъчно. Каква нужда, каква необходимост виждате вие за да се подобри и оптимизира обмена на информация? Преди да преминем към останалите въпроси и отговори. Нека кажа, че ние задаваме контекста за изслушването за стратегията за вътрешна сигурност. Това е малко по-различно от е, темата за работата на Европол и ми се струва, че не би трябвало да задаваме 19 преки въпроса, които да са свързани с принципа на работа на Европол. Затова аз до някъде ще помогна на Роб Разбира се, че вие може да продължите да задавате своите въпроси към Европол, да питате за стратегията срещу тероризма, но ние нямаме време. Това е другия ни проблем, затова ще помоля Роб да се спре на най-важното, особено за разузнавателните данни. Ян, обръщам се към теб, не се притеснявай, ще си чуеш отговора на въпроса. Но Роб наистина ще те помоля да се спреш на най-важното, тъй като целта на изслушването е наистина да очертаем сегашната ситуация. Благодаря, господин председател. Аз с удоволствие бих отговорил на въпросите, които ми задавате, но разбира се, ще се съобразя и с вашата молба. Очертават се няколко общи теми. Първо, дефиницията на тероризма. Напълно сте прави. На европейско ниво няма такава. В момента всяка държава членка определя тероризма според националната си традиция и практика. В нашия доклад обосноваваме предоставената информация – като се позоваваме на източниците на държавите членки, но не е наша работа да контролираме достоверността на данните, които ни предоставят. Госпожа Интфелд е права. Това до някъде е важно за политиката тероризма и националната сигурност – до някъде са взаимосвързани и затова и държавите членки си запазват определени правомощия. Така че наистина обща дефиниция няма. Не е моя работа да решавам каква трябва да бъде тя. Може би Европейската комисия трябва да помисли за едно предложение в този дух. След това имайте предвид, че Европол не е разузнавателна агенция наистина, но ние имаме мандат, който ни позволява да работим с компетентните органи на държавите членки. Самите държави решават кои са тези компетентни органи. Те ги посочват. Тук се включват и митниците, например. Иначе не работим пряко с разузнавателните агенции, но е ясно, че ние се борим с тероризма, тъй като това е част от нашите правомощия – Полицията също работи в тази област. Може да не набира разузнавателни данни на първа линия, но се занимава с това, което следва всеки атентат. Ние правим всичко по силите си, за да помагаме. Стана дума и за криптирането. Не знам, госпожо Интвелд, с кого сте разговаряли, аз съм съгласен с вас, не бива криптирането да се забранява, защото то гарантира безопасността и предвидимостта в интернет. Важно е и за извършването на банкови операции, но това се експлуатира от тъй наречените лоши. Въпросът е как да балансираме между неприкосновеността на личния живот от една страна и сигурността. Има технологични трудности, освен това се задава въпроса за съразмерността и личния живот. Не вярвам да се забрани криптирането, но ние работим активно с индустрията, за да видим как да се опазим онлайн максимално, като от това не страда и личния ни живот – Стана дума за човешкия трафик, чуждестранните бойци, друга тема, която силно ни безпокои не само заради ситуацията в Либия, а и заради използването на други маршрути от страна на Ислямска държава. Имаме своята програма срещу трафика на хора, незаконната миграция, фокус е върху Средиземноморието, Имаме и съвместния екип Маре. Преминавам към въпроса за ресурсите. Ние разполагаме с около 50 служители, които се борят с тероризма. В светлината на последните атентати бих казал, че това не е достатъчно. Съгласен съм с казаното от мнозина от вас. Наистина пари няма и трябва да се приоритизира. Същевременно би трябвало всички европейски действия да са максимално ефикасни и ефективни. Аз бих призовал да се инвестира повече в координацията, централизацията чрез структури като Европол. Така има максимална ефикасност. За това искаме да преструктурираме вътрешните си процедури, да сформираме този център – който споменах, и да имаме по-добри способности за проследяването на тероризма, особено в интернет. Имаме своите ресурси, те са доста скромни. Много е важно да се разбере по-добре как терористите експлуатират социалните медии. Тук ще трябва държавите членки също да се включат финансово. Парламентът и другият законодател също могат да вземат решения на европейско ниво по отношение на бюджета. След това за джихадистите казах, че очакваме бройката на предполагаемите бойци от ЕС в момента е 5 до 6 хиляди, но това са приблизителни данни. Европол няма пълната информация, тъй като още не я е получила от държавите членки. Има подобрение, разбира се, но принципно би трябвало да се направи повече, за да можем да разчитаме на по-убедителна реакция от страна на Европейския съюз. Трябва да спомена и борбата на нашето звено за борба с тероризма. То трябва да прерасне в един по-добре структуриран център. Господин Албрехт спомена финансирането в един по-общ план – това, което той каза е важно. Струва ми се, че колкото повече ресурси се заделят за тези, които са на предна линия, толкова по-добри са резултатите. Самите служители са по-мотивирани, има и конкретни резултати в приоритетните области. Жако е, че Европейската комисия не отдели повече, но имаме 7 милиона, които се предоставят на Европол. Същевременно те не включват борбата с тероризма. Ако включваха борбата с тероризма, сигурно това щеше да има по-голямо оперативно въздействие. Мисля, че засегнах най-важното. Ако нещо съм пропуснал, се извинявам, но ще спра до тук, за да не отнемам повече време. Готов съм, разбира се, да се включа и на по-късен етап. Времето ни притиска, малко поизместихме следващата ни сесия, затова ще помоля госпожа Солонго да бъде максимално кратка. Разбира се. Имаше един въпрос, какво точно правим. тероризма не е само в Европейския съюз. Онези, които набират и финансират терористична дейност в Европа, най-вероятно не се намират в самия съюз, за да организират тези свои действия. нито ограничават движенията си вътре в съюза. Те са по цял свят. Затова Европейският съюз и държавите членки подкрепят нашата работа в глобален план. основните сфери на действие са регионите, където има най-голяма терористична дейност. Една от най-големите държави, където имаме подпомагане, е Нигерия, региона Сахел. До скоро имаше много обучения, финансирани от нас Либия и Йемен. Разбира се, те трябваше да прекъснат Тунис, Алжир, Марокко, Афганистан. Многократно съм била в Пакистан също така, обучения организирани за служители, които работят в Индонезия и Филипините по наказателно право. Помагаме им да разработват законодателство за борба с тероризма, което да отговаря на стандартите за правата на човека. Обучаваме следователи, прокурори, съдии и се опитваме да им дадем инструменти за международно сътрудничество, както и възможността да си сътрудничат с държавите членки на Европейския съюз и техните компетентни органи. Обменът на информация е много важен, за да си сътрудничат и помежду си, и отвъд региона. По наказателно-правни дела а, има мрежа в региона Сахел, където юристите могат да обменят информация по различни дела, включително свързани с тероризъм и съответните мрежи могат да се свържат с мрежите на Съюза. Това правим и се надяваме да постигаме резултати. Докладите ни показват, че помагаме на тези държави. Благодаря. Благодаря на нашите оратори. Благодаря ви, че сте тук в бъдеще отново ще ви поканим. Благодаря. Благодаря, колеги. Знам, че има по-общи въпроси. Благодаря, че изслушахте и че а, зададахте кратки въпроси. Ще помоля ораторите а, от следващата ни сесия да заповядат. Тя е за борба с а, крайния насилствен екстремизъм и предотвратяване на радикализацията. Заповядайте, за да ви представя. Първи оратор е Питър Нюман, директор на Международния център за изследване на радикализацията. Ще започнем веднага, за да можем да наваксаме с времето. Ако административна работа мога да свърша междувременно. Okay. Okay, colleagues, we're going to begin. Um, Започваме. Виждам, че си говорите, но трябва да се започне. Петър е директор за, на Международния център за изследване на радикализация. Ще зададем два основни въпроса към него. Какво можем да направим, за да се борим с екстремизма и каква е ролята на Европейския съюз в тази сфера? Имаш думата, Питър. Заповядай. Благодаря. господин председател, дами и господа. Казвам се Питер Нюман и съм директор на Международния център за изследване на радикализацията и също така съм професор в Кингс Колледж Security Studies. Е, благодаря за тази възможност да говоря днес за заплахата от тероризма. Моят център се интересува от конфликта в Сирия, ИДИЛ и джихадистите чуждестранни бойци вече две години. Благодарим на Канада и на Public Safety Канада, които финансираха нашата изследователска дейност, но аз не представлявам техните становища. В резултат на нашата разследователска дейност знаем а, кои са хората, които са се радикализирали и се присъединили към Ислямска държава. Открихме 700 от тях във Фейсбук, Twitter, Instagram и Tumblr, социални медии, където те коментират и е, слагат свои коментари. Говорили сме над стотина от тях. Е, период от няколко месеца. С част от тях сме се срещали с шейхове, с превозвачи, с фасилитатори, с самите бойци в граничните градове, където влизат в Сирия. С други думи, имаме една много цялостна картина от, за заплахата, която те представляват. Никога обаче не сме се подавали на паника, защото ако се подадеш на паника, няма да ти под повярват по-късно, когато наистина има причина за такава. Но трябва да ви кажа, че наистина моментът сега е много опасен. Преди 4 години мислехме, че конфликт с джихадизъм приключва. Арабската пролет трябваше да донесе мир, Осам Биладен беше мъртъв, лидерите на Алкайда бяха елиминирани. 10 е, години след 11 септември много хора бяха готови да обърнат страницата. Нас обаче знаем, че това не е Вярно. Заплахата днес е още по-лоша, отколкото някога е била и тя не идва от една, а от три посоки. Първата са самите бойци-терористи. Пред няколко месеца моят център публикува една нова прогноза, която показва, че общия брой хора, които са отишли в Сирия и Ирак като джихадисти последните 3 години и половина, сега е над 20 000. Те са от 90 държави, голямата част от тях са от Близкия изток, но може би четвърт от тях са от Западна Европа и от други западни държави. Ние знаем тези хора, ние знаем техните истории. Знаем, че историята не е една единствена. Те са много. Част от тях са много свити и други не са. Част от тях са имали проблеми в миналото, но други биха имали много добро бъдеще, ако бяха останали в Европа. Част от тях са дозаведени там поради страданието на сирийския народ. Други чисто и просто търсят приключения. Голяма част от тях са екстремисти поначало и по принцип са за тоталитарния проект на групата, която се нарича Ислямска държава. Тъй като личността им, предисторията им, мотивацията им и опита им в Сирия и Ирак са толкова различни, хората, които оцеляват и могат да се върнат в определен момент в Европейския съюз, нашите държави представляват различни видове предизвикателства. Част от тях ще бъдат разочаровани и може би могат да бъдат реинтегрирани в обществото. Други ще бъдат психически, с психически осложнения и вече виждаме такива доказателства. Може би те ще имат нужда от психологическа подкрепа. Ще има обаче и определен брой хора, които ще бъдат чисто и просто опасни. Хора, които се връщат след военно обучение, опит е, с глобални връзки, брутализирани, е, с липса на емоционална чувствителност и често е, посветени на мисията си. Те ще искат да вдъхновят други, те ще бъдат бъдещите лидери на тяхното движение. Голяма част от заниманието е насочено към чуждестранните бойци, но заплахата, както каза господин Уейнрайт, не идва от тях, а идва от онези, които подкрепят ислямска държава. И това е втория момент. Ако погледнем всички нападения, които се случиха от септември миналата година, от Тава, Сидни, а, супермаркета в Париж, Копенхаген, всички те са джихадисти, всички ентусизирани а, лица, подкрепещи ИСИС, но хора, които не са били в Сирия. Това се наблюдава навсякъде. Тертипа е подобен навсякъде. Тези чуждестранни бойци обикновено са част от групи, които са се познавали още от преди конфликта, които са се радикализирали като цяло, макар че част от тях са отишли в Сирия, други са останали на Запад. В голямата част от европейските държави е така. Имаме групи в Брайтън, Картев, Портсмут, Вилворде, Мехелен, Антверпен, Динслакен, Волфсбург. До септември миналата година онези, които са си останали от дома, са имали две възможности. Или да заминат за Сирия, или да си останат от дома и да подкрепят бойците с пари и припаси от септември миналата година сега имат и трети вариант, който е да правят нападения на самотни, като тип самотен вълк в Запада. Септември е говорителя Абу Мухамад на ИДИЛ каза нещо много важно. Ако можете да убиете американец или европеец, убийте го, където можете, когато можете. И точно това виждаме. А, и се притесняваме, че ще има много повече нападения не от чуждестранни бойци, а от хора, които ги подкрепят а, в родните им градове и държави. Третия елемент всъщност е конкуренцията между Ислямска държава и Алкайда. Алкайда все още съществува, макар че е загубила голяма част от силата си. На много места запада, но голяма част от свързаните с Алкайда групи все още сред най-силните, най-професионалните и най-активни туристични групи на света. И най-вече в Йемен, където са намерили отлична почва за развитие. Имат допълнителен стимул да нападат западните държави, чисто и просто, защото искат да покажат на света, че не са унищожени, че съществуват. Тоест тези групи в Йемен имат хората, имат експертните познания да правят нападения. В заключение, последната година говорих с много правоприлагащи агенции, разузнавателни агенции в Европа и всяка една от тях ми казваше, че те работят на пълни обороти, че броя на случаите, с които се занимават, е безпредседентен и че смятат, че изборът, който са направили, що се отнася до това кой е опасен и кой най-вероятно не е, кого да наблюдават и кого да не наблюдават, по кого да харшат ресурси, които нямат и по кого не, става все по-труден. Има три начина, по които можем да се справим с това. От една страна можем да създадем нови правомощия за агенциите за сигурност. Това се случи в повечето европейски държави в последната година. Но част от тези правомощия са, разбира се, полезни, но други не са и въздействието ще бъде незначимо. Втория начин да се справим с това е да увеличим размера на агенциите за сигурност, така че те да могат да правят по-добър избор, да могат по-бързо да стигат до решения, да могат да арестуват там, където е необходимо, без забавяне. Аз лично а, подкрепям този подход. Но, освен това, има и трети начин, по който можем да подходим а, а то е да направим така, че агенциите за сигурност а, да имат по-малък брой а, е, клиенти в кавички. И така стигам до, реди, а, е, до радикализацията и превенцията. Някои държави наистина имат е, много добри програми за дерадикализация но има много такива, които нямат никакъв капацитет в тази сфера. Изобщо, които нямат национални стратегии за превенция, нито пък имат координиран подход. Аз лично смятам, че това трябва да се промени. А, няма смисъл да говорим за конкретни програми и най-добри практики, ако правителствата не разполагат с стратегия, нито със средства да заплатят. Зная правомощите на Европейския съюз, те са ограничени в тази сфера, но според мен Европейския съюз, Европейския парламент, неговите членове трябва да призоват всяка една държава членка да направи е, е, стратегия за превенция като отправна точка за е, по-ефективна и по-интегрирана политика в тази сфера. Благодаря. Благодаря ти, Питър. Точно 10 минути. Сега. Thank you. It's very comprehensive. And I have Francesco Ragazzi and Didier. Франческо Рагаци и Дидие Биго, които ще говорят за превенция на радикализацията. Заповядайте. Моля ви наистина и вие да се вместите. Благодаря ви. Ще представя първата част. Може ли да пуснете слайдовете? И така, следващия слайд. Проучването е изготвено от Дидие Биго, Лоран Бонели в, от Центъра за изследване. Да, това е най-важният слайд, всъщност, така ли е? Да, да, важно е да се каже кой е работил. Наистина е важен. А, и аз, да. Следващия слайд. Целта всъщност е отговорим на въпроса как да предотвратим радикализацията сред младите. За да отговорим на този въпрос, трябва да дефинираме радикализацията и как работи тя. Литературата дава три модела. Най-общия модел са първите два. Психологическия модел, който се занимава с отделните слабости на съответното лице, неговите уязвимости. И след това обикновено има втори вид модел, който се съсредоточава върху натиска на връзниците и ролята на и на идеологията. Нещо, което не се разглежда обикновено, са модели, които са съсредоточени върху политическите процеси, най-вече връзката с държавата или публичните институции, легитимността на последните при оплаквания, и легитимността на публичната власт да отговори пропорционално на насилието на терористичните групи, т.е. възприятието, че се действа справедливо. Основната идея е, в е, тази литература, третия вид литература, за който говоря, е идеята, че политическото насилие е резултат от ескалация. Така че примера за тежката репресия на британското правителство в Северна Ирландия по време на кървавата неделя показва свръхлеация на властта на терористичен акт. Превенцията на радикализацията трябва да бъде и превенция на ескалирането на насилието. Много са разгледали социалните психологически фактори, за това тук ще говоря за политическите и социологически фактори ролята на публичните власти връзка с три измерения. Първото измерение са съдебните мерки. Тук трябва да отбележим четири тенденции. Първата е увеличаване до 14 дни на задържането без обвинение, след това използване на разузнавателни дейни, дей, извинете, данни при съдебните дела. След това разширяването на смисъла на тероризъм. Това е на трето място, което означава, че все повече дейности сега се смятат за терористични. И накрая наблюдението на интернет и намаляването на свободата на изразяване. Казвайки всичко това, голямата част от борбата с тероризма всъщност се случва под радара на криминално-наказателното право. Ще ви дам два примера. Например, спирания и претърсвания на улицата, на границата. Много мусулмани смятат, че това е дискриминативно. Обединеното кралство дава пример за намаляване на въздействието на такива правомощия под натиска най-вече на независимия наблюдател за борба с тероризма, но така или иначе в много държави това е проблем. А, също така отнемането на гражданство е проблемно, макар че е, има много по-малко хора с такъв проблем. Третия тип а, политики, които често се смятат за по-меки или по-добри, са или всъщност създават проблеми. Какви са тези меки програми за борба с радикализацията? Става дума за партньорство между полицията и местни организации, менторски програми, лица, които смятат за уязвими, които могат да бъдат обект на насилствени идеологии са в тях и също така насърчаване на различни видове говорене – Целта на тези програми по принцип е положителна, но възникват два проблема, които трябва да посочим. Първият е липсата на ясно разграничение между това, което е социална дейност и това, което наричаме полицейска дейност. Ако говорим за превенция на дрогата, много лесно може да се разбере, че лекарят, който лекува ползвателите на дрога не е човека или не трябва да бъде човека, който да се обади на полицията, нито пък на който и да е правоохранителен орган. Защо това да бъде различно при радикализацията? Как можем да мислим за легитимността на определени агенции и възможността им да рехабилитират, да реинтегрират, когато тези агенции са същите, които би трябвало да предоставят разузнавателна информация и дейност. Както казваше шефа на MI5, риска при тези програми е, че се създава една а, атмосфера, при която всеки един се превръща в нещо като полицай или шпионин. Дали е учител, дали е социален работник, той се смята длъжен да работи като такъв. След това риска от стигматизация – това е едно следствие от тези политики и голямата... Не, всъщност, е, имаме доказателства, че много от тези а, партньорства в общността се превръщат в шпионски а, възможности. Имаше такъв един скандал в Бирмингам. И не на последно място проблема с ограничаването на различни политически мнения, различните платформи за диалог в общността използват само определени мюсулмански представители, като изключват други гласове, които може би са против позицията на правителството и по този начин ограничават е, свободното изразяване. Следващия слайд искам да добавя а, някои идеи, а, трябваше да коментираме по тях. Първият е въпроса за чуждестранните бойци. Предполагам, че и после ще се говори по него в дискусията. Няма да подходят така, както а, вие дадахте общ преглед на ситуацията, но това, което може да се каже е следното. Последните терористични нападения показаха, че онези, които извършват насилието, са известни на правоохранителните органи. Тоест, въпросът не е да намерим нови а, бойци, които са били неизвестни, а да насочим вниманието си по-добре и да работим по-добре по събиране на информация по вече познати нам индивиди. Е, решенията са като лишаване от е, е, гражданство или системно затваряне, само отлагат решаване на процеса и отлагат интегрирането на съответните лица. По въпроса на е, радикализацията и дерадикализацията онлайн, е, разбира се, има е, сведения за видовете дейности, сметките в Твитър и дискусиите, които се водят, но липсват емпирични доказателства за възможността, възможностите на социалните мрежи да радикализират лица. И ако вземем така полка от социалните науки, разбираме, че взаимодействията междуличностите взаимодействия са ключови, от ключово значение за е, процеса на, на така настройване за насилие, преминаване към насилие. Е, нямаме, така че не можем да обвиняваме интернет за това. Е, нямаме достатъчно uh, информация за забраната на вебсайтове, но знаем, че те са, им потенциална заплаха за свободата на изказ и uh, комуникация онлайн. Uh, и е, това скоро бе констатирано от една организация по правата на човека във Франция. И последния диапозитив, е, последните въпроси, по които се очаква да говорим, радикализация в затворите е, какво е явлението, в какво се състои. Развателните служби казаха, че около 150 лица във Франция представляват опасност от 56 000 затворници. 56%. Подобна цифра е, е в Съединеното кралство. Е, лица, които се считат за радикализирани, са 0,37%. Тоест, говорим за едно много е, едно явление с много минимални мащаби. А, няма да навлизам в дискусия за а, е, а, разпространението и концентрацията, но важно е, а, е, да, се, да сме наясно какви са а, е, средствата и до каква степен те имат ефект. Например, а, затварянето в единична килия. А, смята се, че това са мерки, които трябва да се ползват много а, така, внимателно. И накрая. А, е, въпроса за е, отделяне на е, социалните служби и реабилитация на, на, на затворниците, би трябвало във всичко това да се запази легитимността на тези услуги, този вид услуги. А сега ще дам думата на колегата. Ще бъде много кратък. Какво каква е разликата при радикализация? На теория а, ние говорим общо, на практика говорим за джихадисти всъщност. Втория момент. А, когато а, фокусираме вниманието си върху саморадикализация и радикализация онлайн, какво, какъв е, е извода. Не правим анализ на 19 е, век или е, предшестваща логика. Всъщност ние сме заложници на технологията. Когато говорим за радикализация, радикализация на малка група, в всъщност ние не разбираме какво означава тайни нелегални организации. Когато говорим за даден фактор като религиозен фактор, отново нямаме е, достатъчна легитимност на тези групи в затворите. много често всички категории се е, изграждат така, сякаш няма религиозен тероризъм. Е, всъщност имаме група от е, нелегални тайни организации, които претендират да говорят от името на тази група. Ако не разберем това, няма да разберем и самото явление. Така че какво трябва да направим? да е, преоткрием е, е, относителния подход, подход на, е, да е ясно, че е, е, всичко става в един контекст, в който има ескалация и деескалация. И е, когато, защо бяха е, е, запушени устите на, на, на, за този въпрос, е, защото група страни не искаха да направят връзката между отделните фактори и е, следствието беше Тоест, трябва наистина да отворим черната котия и да, да се получим, да научим уроците си. Е, трябва след 10 години неуспешни изследвания, които сме е, водили с конкретен подход е, или чрез информатиката, трябва да се върнем, използвайки различни психологични методи, да се върнем към конкретните въпроси, за да разберем, че радикализацията никога не е политическа. Е, трябва да имаме по-обща политическа дискусия, която да е свързана с въпроса, въпроса за е, общо конфликтите в обществата три препоръки е, формулирам в следващия диапозитив. Първо е да се направи оценка на въздействието на околните, на основните права, които трябва е, да се включат като в подхода на е, конфликт, конфликтите и е, мира, е, защото е, ако е, не е, включим и тези е, аспекти, няма да успеем. Следващата препоръка е дали да трябва да оградим, да изолираме програмите за реабилитация и за да избегнем такива последствия. И последната препоръка, препоръка да се разшири работната дефиниция на радикализация, да се включи и въздействието върху държавната политика и да се, или да отхвърлим е, радикализация като терминология, която обяснява неща. Това е етикет, е, но не и понятие е, и разбира се да търси, да се дистанцираме от логиката на ескалация. сега ще дам думата на господин, който е професор в университета в Амстердам. Сега ще говоря за своя опит в това отношение. Аз не съм експерт по джихадизма, и го правя въз основа на опита си като теолог най-общо и доцент в Свободния университет в Амстердам и като ръководител на е, е звеното за е, теол... грижа, рели... Е, религиозна грижа е, за е, лишаваните от свобода в е, Нидерландия. Разбира се, във всичко това ударението е върху происхода на явлението. Най-важно е да се търсят корените. Става дума за едно комплексно явление, което а, трябва да се огледа от различни ъгли. Тук говорим за а, едни взаимосвързани фактори. А, е, има няколко различни подхода към въпроса. Аз ще се спра на няколко фактора, е, които водят до такава радикализация и накрая ще свърша с няколко предложения за това какви действия да се предприемат, за да може явление, да се борим с и избегнем е, радикализацията като явление. Един от е, факторите, според мен, е много важен, а това е начина по който в е, държавите членки е, се работи по въпроса в последното десетилетие как се третира религиозния аспект на, на мигрантите от страните на исляма и а, е, когато говорим, а, е, това е много важно за интегрирането на тези хора и значението на въпроса се подценява през последните години. Развитието на исляма е оставено е така на шанса, на, на късмет. И, е, а трябва наистина много внимателно да, е, да е, помислим по въпросите. Както казах, не мислим за това какви права трябва да има исляма в Европа. Не мислим достатъчно. Не мислим достатъчно по това в каква посока трябва да върви исляма. Тук има обяснение е, разделението между е, държавата и църквата. И последствието от тези разсъждения е, че всъщност се явява една пропаст между религиозните течения извън Европа и е, това са религиозни тенденции, които не пасват на европейския менталитет. Е, тези тенденции, тези е, се подкрепят и тези течения се подкрепят е, от, подпомагат от е, едно мощно финансиране от различни структури, например радикалните управи на джамиите в Европа. Това в крайна сметка всичко това доведе до факта, че много мусулмани е, не можеха да се противопоставят на такова едно радикализиране. Е, ислямската общности не бяха в състояние да се е, противопоставят на този процес на индоктринация. И мусулманските общности в Европа е, подцениха значението на тенденция, и което е още по-важно. Липсва стратегически и е, комислене в ислямското общество, е, за да се работи за един ислям, който приема, който е по-широко скроен. Един класически консервативен ислям, който обаче да пасва на европейското мислене, на европейския менталитет. Е, това, че толкова бързо е, се стигна до радикализация, е, това не е случайно. Това е явление, ефект на политика, която се води през последните години. За това как се отнасяме към религиозния пейзаж в Европа поначало. Поначало трябва да кажем, че Европа е част, е, т.е. че Исляма е част от Европа. Е, това е първата отправна точка. Второ, Важно е ислямските общности да е, знаят, че е, върху техните плещи ляга по-голяма отговорност. Е, т.е. да могат да отсеят е, житото от просото, да, е, да е, разкриват да, да, своевременно радикалните настроения и тенденция, за да се избегне това в бъдеще. Важно е в бъдеще да се направи, да се развие един конст контекстуализиран ислям, една теология на исляма, която обаче да пасва на европейския контекст. В момента исляма като религия една, изглежда една доста деликатна, доста щекотлива тема и това е така в целия свят. Дори в ислямските държави е, въпросът е щекотлив. В е, всички ислямски е, правителства, държави, правителствата, например, се опитват с разли, по различни начини да преструктурират религиозния ландшафт. Тук е, е, като се опитват по-добре да управляват религиозния е, ландшафт. В Марокко, в Тунис, в Египет, в Турция виждаме радикализация през последните десетилетия. Големи усилия се правят в тези държави и това прави, се прави чрез религиозната мистерия и нейното тълкуване. Но за тях не е ясно, че в Европа Европа има ясно разделение между държава и религия но а, това може да се изисква и от а, ислямското население да възприеме а, е, този а, е, подход, за да и се избегне радикализацията. Би трябвало да се разработят а, е, съответните планове а, за целта. Правителствата имат инструменти, с които могат да принесат за това и да подкремят ислямското население. Тук, например, имам предвид борбата с финанс... под... каналите на финансиране от чужбина. Е, трябва да е ясно, че е, е, религията, исляма трябва да се финансира самостоятелно, не да разчитат на външни, на външни е, е, фактори, защото този, който е, плаща, е, той е, определя е, музиката. Е, той поръчва музиката. За, във всички случаи ислямската религия би трябвало да, да по някакъв начин да се адаптира към мисленето в Европа. Сега, например, в Свободния университет в Амстердам имаме катедра по ислямска теология в Германия и Белгия. Също това са инициативи, които заслужават и нашата нашето внимание, но и подкрепа. Е, те са от е, е, голямо значение, за да се създаде едни европейски рамки за исляма. И сега стигам до собствения си опит в заключение. Знаете, разбира се, че изпълнението на присъди е, в момента е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 много от е, опиталите атентати се е, хвърлили в затвора, където също е, се, се стига до радикализация. Трябва наистина да се управлява това изпълнение на присъди чрез управлението на религиите в обществеността. Нещата не трябва да се оставят на случайността. Съвсем накратко ще ви запозная с подхода в към този въпрос в, в Нидерландия. В Холандия ние имаме една много хумана система е, за на е, изпълнение на присъди най-общо. Част от тази система е, или климат е, е след, е, да е ясно какви са правата на е, задържаните, да получават, е, достатъч, да, получават необходимото теологично ни услуги от 2008, например, са осигурени имами за тази цел, те са обучени за това. Те, например, придружават и затворниците, говорят с тях, е, те са образовани в е, нидерландски университети и заедно с колеги, и, и, и те са е, били образовани заедно с, с колеги от други вероисповедания. Те са партньори за разговор, например, с. Те имат съдействието на колеги от службите за сигурност и по този начин, чрез това тези теологични услуги в затворите всъщност се допринася за дерадикализация или предотвратяване на радикализацията. Това е, е например, подхода и опита на е, е, Нидерландия, който бих препоръчал. Благодаря за вашата презентация Терез. Е, Благодаря. Вие казахте, че няма определение на тероризма, следователно трудно може да се определи самото престъпление. Е, може би ще ви помогна тук. Тероризмът е убийството на едно дете за това, че не подкрепя твоите цели. Тероризмът означава да хвърлиш бомба, която да избие хиляди хора на площада или във влака. Тероризма в крайна сметка тероризира всички. За това искам да попитам участниците дали е достатъчно това, което прави Европейския съюз в борбата срещу радикализацията извън Европа. Е, какво се прави за младите, които са готови да се самозапалят? Какво се прави срещу избиването на младите, на християните, на децата, на беззащитните? И накрая имам въпрос към господин Мохамед Лао. Вие казахте, че години наред можем да кажем, че е имало лошо управление на мюсюлманската общност, че Европа не е направила необходимото. Какво сега трябва да приемем, че това, което се случва е по наша вина ли? Това ли трябва да направим или да търсим решение? Наша ли е вината, че тези млади хора се оказват жертва на тероризма? Струва ми се, че ислямската общност може да направи далеч повече. И мисля, че трябва да участва и тя. Благодаря. Корнилия Ернст. Äh, благодаря ви. Много благодаря на всички гости, които са днес сред нас. Струва ми се, че чутото наистина ни мотивира да си зададем някои съвсем нови въпроси. Ето, господин Ноймен говори за факта, че в много от държавите членки просто липсват програмите срещу радикализацията. Аз не знам кои държави имате предвид, защо тези държави нямат програми срещу радикализацията и какви са инициативите, за да може да се запълни тази празнина. На второ място Нека поставим въпроса за споделената отговорност, за участието и на мисиоманската общност. Холандският подход на хуманното наказание и на преподаването на ислямската теология в университетите е нещо интересно, но би било добре да научим повече и за останалите държави примерът, който беше даден е наистина положителен. Не знам защо не се разпространи. Има ли изобщо обмен между държавите членки и как се разпространяват подобни практики? Благодаря ви, Яна Гомеш. I find it uh, uh, interesting that you talk... Много Интересно ми се струва това, което казахте. В крайна сметка вие се съгласихте с господин Биго, че говорим за различни версии на историята. И това не е само историята на миналото, а на и на настоящето. Говорим за чуждестранната политика, но са важни и вътрешните политики. Защо не говорим за економическата ситуация? за възможностите за работа. Каква е частта от тези радикализирани млади хора, които по една или друга причина се чувстват разочаровани от обществото? Тъй като не им се дават възможности. Ето, аз съм от Португалия. Мога да ви кажа, че има много младежи, които се присъединиха към чуждестранните бойци. Те дори не са мисулмани, те са просто деца на емигранти, които се чувстват зле в собствените си общности и смятат, че отношението към тях не е било достатъчно добро. Как да се борим с радикализацията, без да дадем отговор на този важен въпрос? След това Стана дума за ресурсите. Полицията, разузнаването. Мисля, че не е толкова важно каква е бройката на тези, които са заети в борбата с тероризма. По-важното е те да бъдат подготвени езиково, аналитично и именно това като че ли липсва. Вземат се някакви решения, след това се оказва примерно, че във Франция много добре са се познавали престъпниците, но са били пуснати на свобода и никой не ги е проследил. Благодаря, госпожа Чиничи. Грация, грация, президент. Благодаря. Благодаря на всички е, докладчици за информацията, която подадоха за борбата с радикализацията. Един феномен, в който влизат различни социални фактори. Каза се, от преждеговорившите, че често този феномен, когато говорим за млади хора, има своите корени в семейството. Примерно недоволство или липса на интеграция в социалната тъкан, където живее младежа. Той става уязвим и много по-лесно могат да се свържат с него посредством интернет, различните набиращи бойци и интернет всъщност е средата. От казаното от вас излиза, ако може да потвърдите, дали чисто законодателно може да се работи. Разбира се, че и съдебна и действия могат да се предприемат, но според мен е социален профил. Оптиката е социална и превенцията е пътят. Затова исках да попитам какви възможни интервенции към младите можем да предприемем в европейска среда. И Последен въпрос по изследването. Много интересно. Много интересно изследване и цялостно. Искам няколко думи да кажете за това предложение, което се съдържа в препоръка 3 на този доклад е, за конфликта между сигурност и свободи, което означава, че трябва да познаваме по-добре такъв тип феномени съществуват и се цитират в препоръката, която споменавам, две мрежи, които се подкрепят от Европейската комисия. Затова исках да попитам каква е ролята на тази обсерватория, която предлагате в вашия доклад. Благодаря. Um, Благодаря ви. Барбара Спинели. Грация, президенте. Благодаря. Имам питане към Мохамед Ал Джаджу. Много интересно бе неговото изказване. Много интересно. И трябва да мислим за значимостта на религиозното управление, ако мога така да се изразя въпроса, за който говорим. Но аз често така, изпитвам съмнения когато по някакъв начин се обвиняват мусулманските общности, че не реагират по-ясно, по-силно или по-негативно за тероризма. Рискът е, че ще прилагаме към исляма критерии, които не са приложими към него когато се казва, мусулманската общност трябва да реагира по-ясно и се обвиняват в това, че са инертни, ми трябва да ви кажа, че в мусулманската религия не съществува иерархия, нито представителство. Няма папа мусулмански, който да може да даде линията на групите, които да я следват. Така че според мен всичко това, което казва и мама е правилно, разбираше за значимостта, теологията и така нататък, но основното е да се съсредоточим върху социалната превенция, върху социологията, както каза Дидие Биго върху това как са организирани градовете по периферията, работата, работните места, които хората нямат и недоволството, което се заражда по крайните квартали, недоволство от цели поколения. И накрая, мисля, че е изключително важно да се занимаем с отделната съдба не общността на мусулманите, а съдбите на всеки един от тези хора, които искат да, от тези бойци, които искат да се върнат в Европа. Често те не могат да се върнат, защото биват убити там, където са заминали и където са открили ужаса на ислямска държава за тях трябва да говорим и да се занимаваме. Не само да се борим срещу тези бойци, а да ги приемем отново в държавите си. Благодаря. Сезилия, благодаря ви. Аз всъщност нямах намерение да задавам въпрос, но не мога да се въздържа да не попитам какво направи всъщност светската държава? Свободата на вероисповеданието е основно право, което ние тълкувахме като право да не бъдеш религиозен. Имаме тези връзки между университетите, църквите, гражданското общество. Оказва се обаче, че радикализацията може да се разпространява навсякъде и в затворите също. Обръщам се към колегата Анджуао, който е духовник в затворите на Холандия. Аз също съм била духовно лице в затворите на моята страна преди да стана евродепутат. Нека ви кажа, че наскоро разговарях с генералния директор на затворите в Швеция. Той ми обясни, че след нападенията в Париж, никой в Швеция не е могъл да промее как е възможно това да се стигне до такава радикализация. В моята страна обикновено, когато има двама заподозрени в такава степен, единия го пращаме в северната част на страната, другият в южната, как може да ги оставим да бъдат заедно? Това просто трябва да се направи. Аз не разбирам защо в повечето държави членки не се въведе една такава обща норма, каквато се следва в държави като Швеция. Ето това трябва да се въведе. Също така, смятате ли, че един такъв подход би бил от полза на Холандия и други държави. Дали така ще запазим свободата на вероисповеданието? В крайна сметка исляма е част от Европа. И то не през последните десетилетия, така е било векове наред, но радикализацията това вече е нещо ново. И за да се преборим с нея, ни трябват както меките, така и по-сериозните мерки, като може би някои от по-суровите мерки са именно свързани с разделянето на такива лица. Нека поговорим и за религията, разбира се. Разбира се, тя е важна. Тук ще разчитаме на помощта на най-просветените духовници. Не е лесно, обаче, да се работи в контекста на една светска държава. Благодаря, госпожа Вайнбърг. Благодаря ви. Говорим за това, че трябва да осигурим терапия, помощ на тези бойци, за да не нападнат отново. Нека обаче се запитаме колко пъти сме говорили за това, че трябва да виним лошата интеграция, лошата економика. Какво става на практика обаче? хората, за които говорим, не са непременно терористи. В моята страна, в Швеция, например, може да се съмняваме за доста неща, но ако има джихадист, който се е завърнал в Сирия и иска да се лекува в болницата, а след това го задържа полицията, обикновено му се казва, че не може да злоупотребява до безкрай, че може да се провини само един единствен път. Трябва да се предприемат много сериозни мерки, трябва да покажем, като искаш да се бориш в чужбина, няма да се връщаш в Европа. Вратата ти назад е затворена. Какви са тези хора? Тези хора са едни убийци, касапи. И какво ние искаме да ги приемем с отворени обятия? Има най-различни видеоклипове, които показват брутални жестокости. Има видеоклипове, в които виждаме как се задържат заложници. Видяхме как беше трениран датския пилот. Не може обаче да приемаме толкова леко тези хора. Благодаря, Моника Холмайер. Моника, Благодаря, господин председател. Имам въпрос е, по радикализирането по интернет. Интернет играе все по-голяма роля, особено при младите хора. Е, стратегията за counter-narrative е, е, намираме за успешна, т.е. опита да се обясни на младите хора за какво става дума, да се развият модерни стратегии за това, за дерадикализация за да се така да се усуети е, самото, да се е, предотврати и, и да се попречи да бъдат е, ентусиазирани от идеите за радикализация младите хора. Каква роля виждате в това отношение за интернет? Госпожо Стивенс, вие искахте ли да зададете въпрос? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, виждаме, че тук всъщност се пресичат множество въпроси. Темата е много сложна и няма как да се намери бързо решение. Огромен е проблемът. Разбирам обаче, че има мнозина, които подкрепят ислямска държава, в интернет по най-различни начини. И това наистина ме притеснява, защото се оказва, че социалните медии се превръщат в източник на подкрепа за ислямска държава. Нямам нищо против мисюлманите, нека всеки си вярва в каквото иска, но ми се струва, че не всички, които подкрепят тези ислямисти и джихадисти, са непременно бедни или маргинализи... маргинализирани. Не това е причината, която обяснява всичко. Не това е коренът на проблема. Струва ми се, че и образователната система като че ли не обръща достатъчно внимание на зачитането на религиозните свободи. Защото ето, оказва се, че има много ниска търпимост към другите религии. Бойците от Сирия и Либия са мисиомани, които на практика се бият срещу други мисиомани. За това става дума. И тук вече има разлика, ако сравняваме с атентатите в Париж, защото това е битка на едни мисюлмани срещу други. Това, което се случи в Тунис, например, беше нападение на мисюлмани над мисюлмани. Така че Хубаво е да се запитаме как да помогнем на мисулманската общност, така че вътре в рамките на тази общност да има повече взаимно уважение. В крайна сметка и сунитите, и шиитите са мисулмани, не е ли така? Би трябвало самата мисулманска общност да се научи на търпимост. Благодаря. Аз също имам въпроса. Вие не веднъж споменахте Обединеното кралство и това е така, тъй като преди няколко години се направи много срещу радикализацията. В последно време, като че ли намаляха усилията, но ето и госпожа Спинели говори за това, че е работено много срещу радикализацията и въпреки това проблемът си остава. Много от тези радикалисти всъщност преди не са били религиозни, били са напълно интегрирани, най-нормални граждани със своите семейства, студенти, До голяма степен, подобни на католиците, които се присъединиха към Ира през 70-те години. Така или иначе, тези хора не ходят в джамията. Ние не можем да ги намерим там и е трудно да говорим с тях там. Ето и днес не можем да кажем, че католиците в Ирландия непременно ходят на църква, така както са го правили през 70-те години. С други думи, даваме ли си сметка, че става дума за един светски култ? Това е извращение на религията. Същото се отнасяше и до Ира на времето която до сега е избила най-много жертви в модерната ни и съвременната ни история. В Обединеното кралство наистина се положиха големи усилия срещу радикализацията в джамиите. И наистина тези усилия трябва да продължават, но много от бойците, за които говорим, дори не са били в джамия. Не им пука за исляма. Задавам въпроса, защото знам, че тук има доста евродепутати, които залагат на своите национални програми за сигурност. Госпожа Дати, за съжаление, няма да дойде на края на нашия семинар. Трябваше да си замине за Париж, Така че нека се върнем към нашата стратегия за вътрешна сигурност. Тя трябва да бъде изработена. Ясно е, направил си престъпление, трябва да бъдеш наказан, да те пратят в затвора. Но какво се прави срещу радикализацията, срещу този нов култ? времено виждаме че има все по-малко ресурси или не се заделя достатъчно ресурси, не защото няма политическа воля, няма достатъчно разбиране. Няма нужда да отговаряте на всички въпроси, разбира се, но нека чуем вашия отговор. Uh, points that I'd like to respond to, maybe starting with the last one. I think it's really, really important that we Изключително важно е не винаги а, да си правим изводите от последния казус. Когато във Великобритания джихади Джон бе идентифициран, изведнъж всички джихадисти станаха джихадисти с образование, а, от средната класа, следващия идентифициран беше беден и всички джихадисти станаха от бедни семейства. Това е смесица от хора, те не са еднотипна група. От собствени наблюдения мога да кажа, че че част от хората, които са заминали за Сирия, гледат много сериозно на религията си, други не. Така че смесена е тази група и е много важно да кажем, че да, религиозните идеи, дебата за религиозните идеи е част от отговора, но не е единствения отговор. Още нещо, свързано с тази тема. Общото между тези хора е не, че всички са бедни или че всички са религиозни екстремисти. Не, общото между тях е, че смятат, че нямат глас в обществото си, че нямат глас в европейското общество. И може би смятат така, защото са бедни, защото нямат економически възможности, но може би смятат така, защото са били обект на дискриминация, независимо, че са от средната класа или са заможни. Така че чувството, че нямаш глас в обществото е това, с което трябва да се преборим. Зная, че не е лошо намерението ви, когато го казвате, но трябва да спрем да говорим за мюсулмански общности, европейски общности. Те са европейци. Те са част от нашата общност. Те няма да се да заминат някъде, е, защото те са от тук, те са част от нашето общество. И за това в дългосрочен план е, стратегията за дерек радикализация трябва да приобщи тези хора, за да не смятат те, че нямат глас в обществото. Това, според мен, е дългосрочния план. За съжаление, госпожа Ернст си излезе, но по въпроса и за е, превенцията. Имаме държави като Великобритания, където има такива стратегии за превенция, но които не работят, защото ако няма средства, те няма да работя в Великобритания. Така, Германия, съжалявам, че няма колегата, в Германия се харчат средства и то много за превенция, но там няма цялостен подход. Крайна сметка, трябва да се получим от опита си. Не се залагат някакви цели, т.е. няма стратегия. В държава като Германия е необходима цялостна стратегия. И държавите трябва да обърнат внимание на това. И Въпрос към госпожа Холмайер. Аз не съм на мнение към моите колеги. Интернет, е, е, че не играе роля. Напротив, играе роля и това е видимо. Но също времено важно е да се каже, че интернет е, е, е толкова фактор, тол, колкото и е, има въздействие върху е, промяна на социалните отношения. Той ускорява, е, той е, спомага е, за контактите и е, има е, важни неща се вършат по интернет, но не е направено достатъчно. Е, може много неща да се вършат по ли интернет. Е, едно от тях е Counter Narratives. И, е, е, но е, това е една е, не бива да се омалъжава за чем. Това е една от най-важните места, където се прави и политика. Благодаря. Част от другите въпроси бяха към вашите колеги, затова нека всички да имат възможност да отговорят. Maybe uh, I will just pick up one or two questions. Uh... Ще отговоря на няколко въпроса на госпожа Гомес. Много важни въпроси зададахте. Живеем в иллюзията, че социалните мрежи всъщност са причината, те са само способ. Те не са причина за успеха. Много често може да се види как дебата тръгва и преминава към технологията, към политиките, без да се прави анализ на основните елементи. Неравноправието е основен елемент, но е част от елементите – и аз съм съгласен с колегата по този въпрос. Необходим е многопистов подход. Един елемент, който бе засегнат от много социолози, които се занимават с конфликта по принцип, е нещо, което е много важно, а то е, че в много общества има страх от това, че мнозинството ще стане малцинство в бъдеще поради определени политически твърдения that because it's a dangerous uh, dynamic of escalation. Това е динамика на ескалацията и много лесно може да бъде деескалирана. Е, на второ място да се върнем на един въпрос. Е, говорихме за обсерватория. Да, има вече такава за сигурност, е, където има много юристи. А, това, което искаме да развием обаче, е един подход, който е малко по-широк от съществуващото. Социологията, историята, политическа теория, социални техники. Казвам политическа теория, съжалявам. Изключително важно е това, защото има една опасност да има свръхспециализация – Имаме групово мислене, защото хората са специалисти е, от 28 държ... различни държави, те смятат, е, че са най-задълбочените експерти, но ако работят само по джихадистите, работят по много тясна тема. Смятам, че тероризма и радикализацията са теми, но не са дисциплини. Дори е, изследването на сигурността не е дисциплина, ако не може а, да разглежда свободата в същото време. А, може би по другите въпроси ще оставя думата на колегата. Благодаря. Няма да се връщам на причините. Те са много важни, но не са единствените. Това, което искам да подчертая е, объркването, което от една страна е до социалната работа и от друга страна условията на живот, е, социалните условия за едно население, което може би економически не се справя добре. И че това трябва да се направи в е, името на сигурността и страха от терора. И за това се критикува през 11-та година стратегията за превенция, защото се смесват жанровете между тези функции на публичната власт. И със сигурност те трябва да бъдат отделени едно от друго. Не това се забелязва в държави, които приемат британския модел или холандския модел. Това, което се забелязва, всъщност са не само социални проблеми, но и оплаквания. Говорил съм с различни социални работници, които работят в Бирмингам, например, и те ми казват, че причината, поради която младите са привлечени от тази идеология, е социална, да, част, че не се чувстват част от обществото и така нататък, но в същото време е и е, много ясен дискурс, който не е идеологически и не лъже за ефекта или въздействието от нападенията с безпилотни самолети, за затворените в е, Гуантанамо, за програмата на ЦРУ за изтезания. Чисто и просто те посочват е, факти, които са в медиите, просто ги събират заедно и създават. Е, омраза. Въпросът за външната политика трябва да бъде един от въпросите, които трябва да се вземат предвид. Не искам да оправдавам нищо, но когато искаме да разберем защо хората се радикализират, трябва да го имаме предвид. Това, което не трябва да правим от друга страна, е да вземаме за даденост дискурса на тези организации, които твърдят, че представят общността и мисулманите. В този смисъл от моите изследвания по места виждам, че част от общността а, смята, че плаща определена цена. Трябва постоянно да доказва, че не е свързана с някакви а, терористични действия и така нататък. Това трябва да бъде ясно в политиките за борба с кализацията. Не трябва да се плаща тази цена от цялото общество. И накрая за интернет. Дали ще поставим под въпрос радикализацията през 17-та година в Совет, Съветска Русия посредством брошури, брошури или посредством телефона или под, с телеграми. В крайна сметка, интернет е технология, която дава възможност за разпространение на определени идеи. И една технология, която дава възможност за взаимодействие, което преди това не е било налично. Но по същия начин, като цялата литература, която критикува идеята за Фейсбук революцията, трябва да не забравяме, че тъй като много лесно можем да извършваме мониторинг в интернет, не смятайте, че това е единственото място, където има радикализация. Благодаря. Е, Ik wou graag beginnen met de opmerking van de voorzitter. Uh, het was een hele interessante opmerking, namelijk dat 70 of zoiets. Да, uh, беше казано тук, че 70 души uh, членове на ислямската държава са били мюсюлмани, които всъщност тук има едно неразбиране. Би трябвало да се оценява исляма е, по различен начин, е, непревратно да се тълкува е, защото тук наистина говорим за светски ислям. Превръщането на исляма в светска е, вероисповедание. Е, това е един важен аспект. Една книга на холандски бе преведена на последните години. Е, кога, например, заглавите е Кога исляма е гражданска, светска религия в какви случаи тук е, говорим за различното възприятие на исляма. Е, опираме до и логически елемент на исляма. Е, това е подход не само в джамиите, но и в ежедневните неформални отношения в семейството, в дома. Това е начина по който се възпитават и се отглеждат младите децата в исляма. Е, е, в последните десетилетия е, някакси исляма е пренебрегнат. Тук не е въпрос на вина, а това е едно, една констатация. Въпросът на госпожа Спинели е в тази връзка тук става дума за сравнението между исляма и християнството. Да, исляма няма, в исляма няма папа, затова има и проблеми, но има ислямски държави, които е, е, въпреки че нямат, е, няма папа, са също организирани. Ако помислим за Марокко или Индонезия, Там се наблюдава едно развитие на исламската религия. Ето защо трябва да правим нещо. В някои е, държави членки е, са създаде именно с тази цел е, мини, министр е, Министерство на е, култовете, на религиите. Е, това исляма също няма глава, протестантите също нямат световен водач, но въпреки това протестантите е много добре организирана религия. Тоест има, има възможности, има варианти. Професор Нойман говори за стратегиите. Би трябвало да е, оценим, да преценим тези стратегии. Е, това беше смисъла на моята декларация, на моето е, изявление. Благодаря. Много ви благодаря, че бяхте тук днес. Отличен дебат. Благодаря ви. So colleagues, um, are moving straight to our next session. I'm sorry we're running a bit late. Последната ни сесия, колеги, закъсняваме. Чакам да се появят нашите лектори ще обсъдим инструментите за борба с тероризма и създаване на вътрешна стратегия за сигурност. Започваме с Ана Нелбърг Денис, председател или президент на Еврокоп. Знам, че една от вас трябва да си тръгне по-рано. Окей. Okay. Okay, colleagues, as you can, as you... И така, колеги, както виждате, програмата закъснява, но е неизбежно. И така, ще ви помоля малко по-кратко да говорите. Аз поемам отговорност, но мисля, че ще успеем. Ана, може ли направо да започнеш? Малко да резюмираме, може би. Ще ти простим, ако има нещо допълнително, може да изпратим имейл на колегите. Не искам да си тръгне някой прекалено рано. Заповядайте. Уважаеми господин председател, почитаеми депутати, първо искам да благодаря за тази възможност и говоря от името на Еврокоп, конфедерация на полицаите и полицията. Благодаря за участие в този дебат. Е, ще споделя опит, е, свързан е, с предизвикателствата пред полицаите в борбата с тероризма. По-специално надявам се да кажа какво, от какво имат нужда полицаите, за да се справят с новите заплахи пред сигурността и да гарантират нашата сигурност. Казвам се Анна Налберт Денис и съм председател на Конфедерацията на полицията. Ние представляваме интересите на много а, държави. А, полицейско сътрудничество и добра работа на улиците. От създаването през 2002 година ние се борим за някои основни цели. Вътрешна сигурност в Европа, сигурност за полицията, социална Европа за полицията и солидарност и изграждане на мрежи. Тъй като се опитваме да изградим такова общество, ние ежедневно а, се опитваме да опазваме гражданите от заплахи и да предотвратяваме престъпления. Както казаха преди мен, терористичните атаки по-рано тази година всъщност показват какви са предизвикателствата пред европейските държави. Изправени сме пред много нападения срещу полицаи в Европа. Не бива да се забравя, както видяхме по-рано тази година, полицаите на улицата са тези, които тичат към терористичното нападение, докато всички останали бягат от него. Ние играем много важна роля в борбата срещу тероризма и затова е изключително важно полицаите да разполагат с необходимата подкрепа а, за да извършват работата си. Полицейският бюджет е изключително нисък през економическата криза и нашата полицейски участъци, които са пренатоварени и трудно могат да опазват гражданите от терористични организации и самотни индивиди, чиято цел е да унищожат нашето, нашето общество от ценности. За това би трябвало да има ревизиране на бюджетите за да може полицаите да разполагат с необходимото, за да се борят с тероризма. Но бюджетите се урязват година след година. Какво означава това на практика? По-низките бюджети означават, че е, няма достатъчно средства за оборудване. Това може да доведе до неподдържане на съществуващото оборудване, но и в най-лошия случай въоръжението, амунициите, е, дори е, бензина или дизела а, няма да бъде наличен за полицията. Всичко това е основно, за да може да започнат да мислят за борба с тероризма полицаите. За съжаление, много често полицаите трябва да субсидират сами а, цената, т.е. да доплащат за бронираните си жилетки. Така няма да опазим Европа. Обучението също е много намалено за полицаите, независимо от това, че трябва да имат повече умения, за да се борят с новите туристични нападения. За да защитим своите полицаи, полицаите трябва да имат необходимите умения, за да се справят с терористичната заплаха днес. Сега няма да говоря за мерките за сигурност в Европейския съюз или бюджетни съкръщения но това оказва въздействие върху националната сигурност, както и върху вътрешната сигурност на Съюза. Нека ви дам пример. В Испания Гардия Сивил е обект на 40% урязване на бюджета на Дидекс. Това са специалните звена за обезвреждане на бомби, което пък означава, че много по-малко могат да бъдат деактивирани експлозиви, като например коли, извинете, бомби в коли и други такива. И това е само в Испания. Това е един от входовете на Европа. Терористичните заплахи много рядко са изолирани и престъпленията не спират на границите. Мерките за економии са различни в различните държави членки, но пък отворените граници означават, че урязания бюджет на полицията на една държава ще окаже въздействие върху съседния регион в друга държава. А, зная, че това са национални компетенции, но е изключително важно да преразгледаме тези мерки и да видим какво е въздействието им върху вътрешната сигурност на Съюза. И това ме води до още един момент, по който искам да говоря. Трябва допълнително засилим трансграничното полицейско сътрудничество. В момента забелязваме, че капацитета и процесите е, са различни в държавите членки. Това пречи на полицейското сътрудничество в ЕС. Например, при предотвратяване или разследване на туристични е, инциденти, получаването на е, важна информация трябва да стане бързо между държавите членки и то в момента, когато е решаващо, от решаващо значение. Подпомагане този трансграничен обмен на информация напоследък функционира относително добре, но все още много може да се желае в това отношение. Системите би трябвало да могат лесно да бъдат интегрирани в националните системи и съответните информационно-технологични инфраструктура. Разработването на съществуващите е, инструменти за силване на тяхната ефективност трябва да е, е, бъде, да бъде поставено на по-важно място, отколкото разработването на нови нови. Разбира се, е, този обмен на информация не е само цел. Целта е да може по-добре да се справяме с тероризма. За целта обмена на информация трябва да бъде да стане по-бърз е, и е, предоставянето на информация трябва да бъде по-цялостно на европейско равнище. Как може да се използват по-добре тези инструменти? Борбата с тероризма Както е, ще потвърдят е, седящите до мен, важно е да мислим заедно е, за общите европейски стратегии за борба с тероризма. От гледна точка на полицейския служител мога да кажа, че от какво, от какво имаме най-много нужда признаване е, от Европейски съюз и националните политици на това, че новата рамка изисква полицейците, служители да имат съответния ресурс, обучение и е, екипировка за борбата с тероризма. Това трябва да се е, отрази в Европейската програма за сигурност и да се подпомогне плати с съответните мерки и добри практики в областта на обучение, споделяне на информация, е, прилагане на законите трябва да се е, придвижваме към една обща култура на правоприлагане в Европа. За съжаление, давам си сметка, че никога не можем да предотвратим е, случаи на крайно насилие и е, полицаите поемат е, тази работа, съзнавайки факта. Но важно е да се отчете ролята на мъжете и жените в полицейските сили в Европейския съюз, които се сблъскват пряко с предизвикателствата. И за да, мо, да имат успех, това трябва, трябва да го правят в тясно взаимодействие помежду си. Е, е, отговора, е, това, което ще кажа в заключение е да, нашите полицаи, полицаи са в състояние да се справят с предизвикателствата, само че е необходимо нашата решимост и твърдост да получат и съответния ресурс. Благодаря ви много за вниманието. Очаквам въпроси или коментари от ваша страна. Благодаря. Благодаря. Сега направо е, минаваме на Фредерик Ван Люв, който е федерален прокурор от Белгия. Благодаря, господин председател. Аз съм си приготвил PowerPoint е, презентация. Ще се спре няколко въпроса, но първо да отговоря на трите въпроса, които ми е, поставих. Аз отговарям за е, прокуратурата е, в... Белгия, която включва и специализирано звено за борба с мафията и тероризма. Е, имаме, разбира се, и звено, което отговаря за е, е, геноцид, права срещу нарушения, представление срещу човечеството и други. Няколко подробности. Федералната прокуратура е на връзката между, е, между е, местните прокуратури и обикновено, е, обикновено ние подготвяме тероризма е въпрос, който се третира на федерално равнище, а други аспекти се препращат към местните прокуратури други видове престъпления. Е, по отношение на инструментите за борба с е, тероризма на европейско равнище има много. Е, разполагаме с много инструменти в европейски план. Въпросът е да се вземе. Имаме решение, директива на парламента и на съвета имаме и конкретни инструменти за борба с тероризма, е, Европол, Евроюст и Европейската съдебна мрежа също са много полезни инструменти, а също така и общата екип за разследване, общите екипи за разследване, е, които включват е, федерални магистрати. Не достатъчно се използват тези инструменти напоследък трудността проистича от това, че е, трябва да включват в тези екипи да са включени е, прокурори и следователи, които говорят един е, общ език. Това се явява като пречка, но все повече се така имаме Явяват се е, хора, прокурори, които е, говорят чужди езици и могат, е, имат квалификацията за участие в такива съвместни екипи. Е, е, ще се върна на темата за е, телекомуникациите и е, запазване на е, личните данни е, и случаите, в които се използват че данни в наказателно преследване, за разследване на престъпление. Сега отново за съществуващите инструменти. Очевидно в Е, напредъка е значим в Европейския съюз в съдебното е, е, сътрудничество. Проблема е различното тълкуване и разминаването в тълкуването на едни и същи инструменти от отделните национални прокуратури не бих искал да критикувам една или друга държава, да соча с пръст, но наистина има какво да се направи е, или в националното законодателство, или в практиката на долните магистра, магистратури, магистрати, е, би трябвало, това води редовно до блокаж в работата между отделни държави членки. Е, те, например, не могат да разполагат с необходимата документация, за да е, водят дадено разследване. Е, както казах, инструментът е чудесен, но не се на практика е трудно приложим и е, е, особено в случаи, когато не се е, спазва стрикно европейското законодателство. Един пример, е, няма да нализам в е, подробности по досиета, които е, са в ход, но например по досието за атентата в Вервие, дори Международната комисия съставено от три различни държави, е, е, получи информация от две държави, но в третата е, получи отказ. Това говори за различно тълкуване на едни и същи норми в отделните държави членки. И това Разбира се, тук е, е, се намесва и недостатъчното взаимно доверие между е, магистратите и прокуратурите. Това, на това трябва да се намери чисто практическо решение. Изп е, съхранението на, на данни, е, далекосъобщителни данни. Е, тук имаше едно решение на Европейския съд, според което цялото законодателство по запазване и съхраняване на данни трябва да се анулира, да се отмени и, а, е, например, в Нидерландия и други държави вече такава е, отмяна е, е направена, а, но а, Белгия е, предвижда гаранции е, е, предвижда е, решенията на е, Европейския съд да не накърнят по един или друг начин решения, които се вземат в е, държавите членки. Е, разбира се, тук трябва да търсим, търсим баланс на интересите. Е, бихме искали е, да има контрол от страна на съдиите, на магистратите, да могат да съхранявани дадени данни при съответните условия, при дадени условия сега телекосъобщителната е, техника е, се е развила изключително в последните 10 години. Е, сега всичко може да се направи на един обикновен компютър, е, да не говорим за смартфон или други средства, би трябвало да адаптираме законодателството си в съответствие с напредъка в технологията междувременно. Нямаме обща позиция по основните фактори в киберсвета. Това е огромен проблем. Непрекъснато се сблъскваме с този проблем. Няма да влизам в подробностите отново, защото не мога да ви но е, има все повече е, съобщения за това, че полицията е, пък и други органи е, трудно е, се успяват да прихванат предаване на съответна информация. Това са съобщения, които се предават на европейска територия. Наистина всеки път е, ми е трудно да е, отговарям на този въпрос, когато е, той се постави от страна на Съединените щати. Критериите им там са различни те твърдат, че е, законите в Европейския съюз би трябвало да се е, променят е, съответно. Е, един шофьор на, е, ако един шофьор на американски камион е, премине на червено в, е, е, в е, Белгия, е, неговото е, свидетелство за е, управление е, не може да бъде отнето в Белгия. Е, тези е, средства е, се използват недостатъчно и недобре от е, държавите членки. Често обаче от тях се възползват терористи, но трудно биха могли да бъдат уловени. Сега от 2002 година се налага да се е, промени е, шенгенското законодателство. Е, става дума за ли, лица, които изчезват, но за съответната информация за това не, особено в случай на малолетни, е трудно за получаване е, е, когато е, ви отправя, например, призив да помислите за някаква, а, някакъв инструмент. Обикновено а, се смесват понятията правните, юридически и политически. А, дори да нямаме типично нарушение в Белгия, а, да кажем, е, някой, който пътува в чужбина с е, цел е, тероризъм, ние, ние разглеждаме това от гледна точка на нашата законодателство и го квалифицираме като участие в терористичен акт но а, тук трябва да се отчете и политическия, а, да се разделя и политически от а, правния аспект. А, съобр... по съображение 11 в съответния регламент бе въведено по настояване на Белгия, между впрочем, според това съображение, което се тъл... не знае как се тълкува другите държави членки, то, но а, или тероризъм, или, става дума за или тероризъм, или а, нарушаване на национално, а, на международното право. А, става дума за престъпление срещу човечеството, но ако изключим тероризма от тази категория, тогава доказателствата, набора на доказателства става много по-труден. т.е. трябва да се докаже, че някой се е присъединил към е, терористична група. Е, това създава, е, например, шарията е един от проблемите в това отношение в Белгия. Ще спра до тук. Надявам се да мога да отговоря на ваши въпроси, свързани с инструментите, в които разполагаме. Благодаря много. Вече времето ни много напредна. Сега Кирин е, Айкман от Центъра за тероризъм и борба с тероризма от университета в Лайт. Благодаря. Уважаеми членове на комисията Либе, почитаеми гости, ще се опитам да бъда кратка. Доста от колегите е, в предходната сесия вече споменаха много от нещата, които бях набелязала. Така или иначе, това е раздела за вътрешната политика на сигурност. Ние разполагаме с политически инструменти и ми се струва, че е необходимо по-скоро да се прави разлика между реалността и желаните цели на политиките. Също така трябва да се имат предвид и някои от последиците от политиките на намеса. Както обясни Петър Ноумен в предходния раздел, потенциалната заплаха от тези бойци е твърде преувеличена. Можем да направим сравнение с данните 2013-2014 година. Чухме презентацията на Европол днес. Наистина има заплаха, но тя не е само от чуждестранните бойци, а и от тези, които живеят в Европейския съюз. Проучванията на Байран и Шапиро от института Бруклин го доказва. Не бих желала Европейския парламент да остава с неяснота в това отношение. Заплахата не идва непременно от чуждестранните бойци. На второ място има смекчаващи фактори. Някои от тези бойци никога няма да се върнат, други пък ще бъдат задържани. С други думи, нека бъдем реалисти. Има опасност от терористична атака, но не всеки краен ще участва в терористичен акт. Years... Много неща могат да се кажат. Е, Сноуден излезе със своите разкрития но нека наистина се замислим какви са предложенията за съхранение на данните. След това, като говорим за наблюдение, добре, нека го има, но нека е целенасочено. Важен е и доклада на комисията Либе, защото той поставя сериозни въпроси. Стана дума и за интернет, и за социалните медии. Да, хубаво е да се наблюдава какво се случва в интернет. Тези мерки са изключително важни, но аз ще ви насоча вниманието към доклада на холандските служби. Съгласно този доклад, социалните медии са важни, но те не са ключовия фактор – така че запознайте се с тези доклади и бъдете по-критични, когато искате нови инструменти. Накрая, нямаме емпирични данни за тероризма. Да, тук присъстват прекрасни експерти, но обикновено те си говорят помежду си. Затова бъдете по-критично настроени и когато четете тези доклади. Има доста публикации след 11 септември, но 65% от тях са неточни, не се опират на никакви научни данни, а се позовават единствено на медиите – Необходими са емпирични данни. Това е много важно и за службите за сигурност във вашите държави. В Центъра за борба с тероризма ние имахме късмета да получим достъп до полицейските досиета по няколко от делата в Холандия. Сътрудничихме и с Германия и Австралия. Именно това ни даде възможност да стигнем до по-нюансирани заключения за една терористична група в Холандия, която се специализираше в убийството на журналисти. Не казвам, че тази група не беше опасна, но се оказа, че те не са джихадисти, както се смяташе. За това и такива проучвания са много важни. Като говорим за политиките в Европейския съюз, то е ясно, че се говори за превенция, за управлението на информацията, но е много важно да знаем какво искаме да постигнем. Подхода на наказателното правосъдие е широко прилаган и в моята и в други държави, но е, трябва да внимаваме прокурорите не може да наказват престъпници за престъпления, които още не са извършени. Какво наказваме? Действието или опасността? Да, в литературата се говори за антипицирано правосъдие, но така или иначе тук трябва да се внимава. Много е важна работата на службите за сигурност – обмена на информация, но трябва и да се знае какво подлежи на ползване и какво не. На второ място това антиципирано правосъдие. Трябва да видим доколко разузнавателните служби могат да предотвратят терористичните актове наистина, но все пак, ако актът не е извършен, не бива да бъде наказван. И накрая, но не и по значение, Струва ми се, че не се разбира разликата между външна и вътрешна сигурност. Тук има едно размиване на границите. Същевременно трябва да помислим за правна рамка, която да се прилага към разузнавателните служби и служните за сигурност. Ако говорим обаче за някакви тенденции, виждаме, че се следва все повече репресивния подход. Наказателното правосъдие обаче не е решението. Да, извършилите престъпления трябва да бъдат наказани, но не чрез наказателното правосъдие има и административни и финансови мерки. времено имайте предвид, че в Холандия, например, Понякога социалните служби е, отнемат децата на тези, за които се смята, че е, са се превърнали в чуждестранни бойци или са предприели такива подозрителни пътувания. Тези превентивни подходи също имат своите последици и те не бива да се пренебрегват. На второ място виждаме, че се дава повече власт на изпълнителните органи. Може би това не е толкова лошо, но е необходимо да се включи и съдебния преглед. Кой решава, че някой е чуждестранен боец, а друг не? В крайна сметка не всеки, който пътува до Сирия, става чуждестранен боец. С други думи, не бива да забравяме отчетността и правото на обжалване. Много говорим за сигурността, наистина държавата е задължена да я осигури, но същевременно би трябвало всички да имаме право да бъдем информирани и да бъдем равни. Равни пред закона. В Обединеното кралство, например, виждаме съгласно един доклад за действията спрямо мисиоманските общности. Това е отличен доклад. Въпросите са обсъдени много подробно. Обсъдени са и последиците от мерки като спри и претърси, мерки за наблюдение и други. Това са мерки, които често уронват доверието в правоохраняването. И това е много важно, тъй като в крайна сметка вие искате да работите заедно с тези мисулмански общности. Ако ги очуждите, ако те се разочароват, се постига обратния ефект. Има доста инструменти в Европейския съюз, така или иначе. Но ако се използват, те трябва да се използват възоснова на емпиричните данни. Накрая, за какво точно става дума? За споделянето на информация между силите за сигурност или за предприемането на действие възоснова на споделената информация. Благодаря ви. Благодаря наистина. Има желаещи да вземат думата. Софи има първа думата. Всеки разполага с по две минути. Списъкът е затворен. Благодаря, ще бъда кратка. Първо към госпожа Норберг. Принципно високо оценявам работата на жените в полицията, но нека бъда малко по-критична. В доста държави членки, включително и моята, става все по-ясно, че полицейските сили често са пристрастни, расистски настроени. Един високопоставен полицейски служител в Холандия, например, обясни в собствения си блог, че след всеки атентат расизмът сред подчинените му нараства. И тук имаме реален проблем. Ето в Обединеното кралство все повече се говори за тези политики на спри и претърси. Не смятате ли, че това също води до радикализиране и насилие така всъщност ние подронваме доверието в собствените си полицейски сили към господин Ван Лео. За съхранението на данните вие казахте дайте ни инструментите, аз пък ще ви кажа дайте ни доказателствата. В Холандия отдавна се събират данни, оказва се обаче, че полицията дори не си е направила труда да ги използва. Не ни е дала никакви доказателства. Защо тогава непрекъснато искате за себе си нови правомощия, като не ни давате никакви необходими доказателства? Вие казахте много неща, които са правилни, разбира се, но моята роля е да бъда критична. Помислете и за другата страна на монетата. Вие представлявате правната система. Какво става с Белгаком и разследването там? Ето това е другата страна на борбата с тероризма. Защото ние защитаваме не само човешкия живот, а и демокрацията и правовата държава. Благодаря. Две минути имахте, успяхте да споменете Белгаком. Белгаком се появи на втората минута и 29-та секунда. Не е, че всичко, което казвате е предвидимо, съвсем нямах това предвид. Ян, заповядайте. Благодаря накратко, наистина няма време. Имам един въпрос. Към Денис. Въпросът касае ресурсите крайна сметка ние говорим е, за необходимостта да се инвестират милиони или стотици милиони евро в огромна база данни. Това е предложението на деня. Както знаем, всички държави членки обаче имат сурови бюджетни ограничения – много малко вероятно е да се отделят повече пари за сигурност и работата на полицията. Затова и въпросът ми е защо се планира да се похарчи толкова много за една централизирана база данни, след като няма пари а, за текущите разследвания. В крайна сметка според мен ефектът няма да бъде кой знае колко голям. Как можем да направим така, че всяко похарчено евро да си струва? Благодаря, Катерина. Благодаря. Много кратка ще бъда. Благодаря на докладчиците, е, защото отговориха на много от въпросите, които е, възникнаха. Ясно стана, че тероризма е приоритет за нашите държави и не трябва да се разглежда като нещо, като извънредна ситуация, а как да използваме по-добре инструментите, които вече имаме. Много бързо. Говорихме за Евроюст, за Европол, извинявам се, казва ораторката, но и за Евроюст, когато говорим за съдебно сътрудничество. Искам да попитам от гледна точка на нашите докладчици. Това сътрудничество а, е, на полициите е координиране на действията, може ли да се подобри, нужно ли е ново законодателство, нужни ли са нови инструменти и как можем да подобрим съществуващите. И накрая, благодарен представителя на Федералната прокуратура в Белгия, който говореше за изчезналите малолетни. Много важна тема и трябва да говорим много повече по тази тема, защото, за съжаление, те са жертви на тероризъм защото са участие действащи лица и там. Много ви благодаря. Thank you, Anna. Anna. Also, um, very interesting uh, the whole the, the whole hearing, but this uh, last part and I. Много интересно е това изслушване, особено последната му част. Необходимо е да заклеймим нашите лицемерни правителства, които не разбират колко пагубни са бюджетните ограничения за силите за сигурност, за полицейските сили. Те не разполагат с необходимото, за да се преборят с тероризма. Дадохте пример с Испания, можехте да дадете и с Португалия. Ситуацията е катастрофална. Правоохранителните сили просто не могат да се преборят с тероризма, те нямат средствата за това. Нещо друго, което е много важно, господин Ван Блюе, вие го казахте. Струва ми се, че е важно да дадете малко повече подробности, но искам да задам следния въпрос. Вие казахте, че криптирането е публична тайна за американците. Когато вие поискате информация от американците, обаче те дават ли вие благодаря много, че вие пък обърнахте внимание на набирането на последователи, което често се случва в страни от общественото внимание. Не забравяйте, че ние сме различни от терористите, защото вярваме във върховенството на закона и основните права. Ако не поддържаме тези принципи, то ние се оказваме същите като тях. Необходимо е да има действия, да има партньорски проверки. В Португалия е ясно, че секретните служби извършват абсолютно незаконни действия. Те нямат законов мандат за подслушванията и много други действия. Благодаря, Ана. И накрая госпожа, господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Всъщност аз нямаше как да не взема отношение, тъй като бях провокиран. И трите раздела днес много ми харесаха, но последния ми беше най-интересен. Много обичам да слушам всъщност, а не да говоря, но няма как да не направя коментар. Представителя на Еврокоп. Първо, нека бъда критичен. Вие не дадохте добър пример с намаляването на 40% на финансирането на Гвардия Сивил в Испания. Има и по-добри примери но може да видите как са разпределени нещата в обучението. На федералния прокурор ще кажа много благодаря за вашето изказване, много ми хареса, но сега критиките. Аз съм съгласен с вас и това, което казахте за Европейската заповед за арест, за разследванията. Понякога съдебните власти наистина са ревниви. Това го виждам и в Белгия, дано да се променят нещата. Това, което казахте за 2006 година е вярно. Държавите членки и техните съдилища може да имат много различни позиции. И накрая университета в Лайден и техните проучвания, вие казахте, че няма достатъчно данни. Да, това е така, но тези данни не се събират в университетите и от академичните кръгове. Наистина не е нужно да се чете пресата. По-скоро трябва да се обръща внимание на съдебната практика. Оттам ще получите реалните емпирични данни за терористите. Това е всичко. Okay. <laughs> Right. Okay. Um, colleagues, um... Колеги, преводачите ни дадаха няколко минути. Пет до 6. Много бяха мили. И наистина, аз нося отговорността за това, че ви притискам времето накрая. Ако може по две минути на всеки, много съжалявам. Знам, че искате да кажете много повече. Сигурен съм. Започвам с Ана. Две-три минути максимум, много ви моля. Няма време. Благодаря. Госпожа Интфелд. Допринасяме ли за радикализацията, когато полицаите са, държат расистски? Създават стигматизиране. Напълно съм съгласна. Да, ако това се случи, така е. Нека да кажа нещо съвсем ясно. Когато това се случи, аз знам, че се случва, то е неприемливо. Еврокоп работи много усилено, споделя добри практики между държавите, за да избегне такива случаи. Ние не можем да сме част от този процес. Никога. Всеки гражданин на Европейския съюз има право на улицата от професионален полицай да се чувства в безопасност. Това е много важно. Работим всеки ден за това, по 24 часа. Един от ключовете към този проблем е образованието и обучението. И това е първото, което се урязва, когато има урязване на бюджета в полицията. Когато няма пари, първото нещо, което пада, е обучението. Мисля, че обучението е изключително важно. Освен това, искаме прилагане на кодекса за полицейска актика е, е, етика, извинете, на съвета на Европа. Това е една препоръка на съвета на Европа в 2001 година. Част от държавите членки са решили да го прилагат, други не, така че трябва да работим по това. Казаното от господин Олбрехт. Сега за инвестициите в компютърни системи. И в крайна сметка всичко опира до приоритети. Защото някой трябва да седне зад този компютър и да свърши малко работа, т.е. парите трябва да са налични. Интересно е, че се създава нов инструмент. Е, много полицейски участъци не се ползват дори вече съществуващите е, инструменти. Няма нужда от нови инструменти. Трябва да използваме това, което имаме. Била съм в много полицейски участъци в Европа и трябва да ви кажа, че положението е многообразно за ползването на тези системи, които вече съществуват. Това е приоритет, казвате вие. Ей, добре, ще имаме нови компютърни системи. Но някой трябва да свърши работата на улица, защото компютрите не могат да патрулират улиците, поне за момент. Така че трябва да се приоритизира. Може ли да вземем пари от фонда за вътрешна сигурност и да ги преразпределим според нуждите. Не знам, но може би е възможно, за да намерят повече средства за полицията. В крайна сметка трябва да имаме ясни приоритети, защото обикновено се казва какво не трябва да се прави, а не какво трябва да се прави. Thank you. Благодаря. Сигурно искахте повече време, искахте да споделите повече от емпиричния си опит. Да, е, с господин Ван Лусилно по същия начин. Много ви моля, много да бъдете кратък. Знам, че искате повече да говорите. Do me a favor and do two or three minutes. Thank you. donc, quand vous aurez ma présentation, je suis désolé, j'ai terminé plus tard, mais j'ai mis un grand préalable. Когато когато получите презентацията ми, ще видите, че там има един преамбил, встъпителни думи. На шеста страница а, казвам, че не трябва да има законодателство, което да прави изключение в борбата срещу тероризма. Ето това искаме. Искаме да се борим но ние трябва да работим и на съдебно, и на законодателно ниво с правата, с които разполагаме. Говорихме за резервационните данни на пътниците. Те се използват не само за борбата с тероризма, но и борбата с други видове престъпност – След това за съхранението на данните, да, трябва да кажа, че аз си пада малко мазохист. Знаех, че за това ще ме питате, но въпреки това дойдох. В Белгия работих по проучване през 2012 година. Оказва се, че в 55% от делата са се искали допълнителни данни. Те не се искат е така безпричинно. Необходимо е данните да бъдат на разположение, дори да са анонимизирани, но трябва да ги има. След проучването от 2012 година мога да ви кажа, че когато ги пазим за 3 месеца, примерно имаме 15% успешно приключване на делата. При 6 месеца този процент е много по-голям, към 50 и няколко процента. Така че трябва да се помисли. Аз не разбирам защо някои са на мнение, че частните компании са много по-подходящи да боравят с нашите данни, отколкото власти, които подлежат на демократичен и съдебен контрол. Няма значение дали говорим за ПНР или съхранението на данните. Имаше и въпроси за подобреното сътрудничество, използването на Европол, Евроюст, отлични инструменти. Единственият проблем е, че системите са доста различни. Това води понякога и до неразбиране между Европол и Евроюст, понякога и конфликти, но мисля, че Евроюз трябва да бъдат укрепени. Е, защото понякога им задаваме въпрос и трябва доста да изчакаме преди да получим отговор. Е, стана въпрос и за работата в САЩ. Трябва да кажа, че нашите системи са доста различни. Законодателството в САЩ е изцяло различно попитахте дали ни дават информация. По-скоро това, което мен ме впечатлява е международното сътрудничество, когато те правят свое разследване, докато ако аз трябва да поискам информация от община в Белгия различна от моята, понякога чрез Google, се оказва, че е невъзможно да осъществи комуникация дори в рамките на Белгия. Ето това е проблемът. Европа осъди Microsoft за Internet Explorer. Защо да не може да се наложи демократичен контрол и над други? водещи компании. Би трябвало данните да, разпо... да се предоставят на съдебните власти в Европа. Ще си тръгнат преводачите. Нарочно го направихте, знаех си. Нарочно го направихте. Трябваше да спрете отдавна, но не. Благодаря. Вие сте белгиец, федерална прокуратура. Знаех си, че така ще стане. Знаех си. Ето, сега е ти ще настояваш, нали? Да вземеш думата. Какви са тези неща? 30 секунди. Всички цифри, които споменахте, чакаме тези цифри от 2010 година. Може ли да получим докладите, които споменавате, защото доколкото знаем, тяхното съществуване винаги е от не било сигурно, т.е. казва се, че ги няма. След това вашия комисар по личните данни е добре да обясни няколко неща за личните данни, защото тогава ще може да обясни на вас, че целият смисъл на съхранението на данните е данните да не са анонимни. Точно обратното на това, което казахте. Така че е хубаво да знаете за какво говорите преди да говорите. Това ви е наказанието. Наказанието, че не може да и отговорите. Не може да и отговорите. Съжалявам. Това е наказанието. Big, big punishment. Знам, че е голямо наказанието, като прокурор не сте свикнал с това, но за съжаление така стоят нещата. Съжалявам, последната сесия сте Времето ни е по-малко. Много е притеснително за всички. не знам дали ме слушате изобщо, но се извинявам. Dylan, I'm very sorry. A good exchange would have been better. I apologize to everyone. Извинявам се на всички отново. Това са сериозни въпроси, свързани с управление на данните. А, така че моля да приемете извиненията ми. Много се извинявам. Корин, отново и за теб. Много те много кратко. Да но вляза в а, рамките. Ще бъда много кратка. Това, което каза София Интвелд, трябва да я поправя. Шефа на полицията в Нидерландия каза за дискриминация вътре в а, полицейските служби срещу мусулмани полицаи. Интересно е, написа го в своя блог, надявам следващия път да го каже по-публично. След това зависи как работиш като полицай. Що се отнася до основните права, трябва да поправя нещо, което каза колега от Нидерландия. Мисля, че по принцип има човешко отношение, но как третираме заподозрените по тероризъм е нещо съвсем различно, но много по-строго. Те се задържат и мисля, че Комисията с правата на човека ще се оплача отново за това как ги третираме. В Нидерландия, в холандския контекст, част от тях са там само защото има някакви далечни намеци, че са терористи. Т.е. много по-нисък е прага отколкото при престъпна дейност от друг характер. Сега как се отнасяме към малцинствата? Много е важно, ако говорим за основни права, да имаме предвид това. Независимо, че няма публична подкрепа, това е важно. Що се отнася до подкрепата, подкрепата за научни изследвания? Отлична е, идея да прегледам решенията на съда, но различните правни системи са различни. Ние разгледахме три отделни държави. В някои държави, като Австралия, те са много добре разработени и подробно разписани. В други случаи присъдите или решенията са чисто и просто изброяване на доказателствените средства. Иска ми се нещо средно, но може би е, прокурорите или хората в разузнавателните служби трябва да, да ни помогнат, за да може те да ни дават повече информация. И накрая да задаваме неудобни въпроси. Например, разузнавателните служби наистина искат ли да си сътрудничат? Защото трябва да ви кажа, че моите а, изследвания показват, че не искат. И мисля, че а, е, можем да се сручим в това много по-добре. Благодаря. Благодаря и на трима ви за дисциплината. Преди да си тръгнете, колеги, трябва да се извиня официално на госпожа Дати. Влака изпря, след това се върна обратно към Париж. Съжалявам, много е неприятно за нея също. Тя изпрати много е, съобщения по телефона. Е, това, което казахте вие, ще влезе в нейния доклад, както и в е, стратегията за вътрешна сигурност. Благодаря на депутатите, които останаха до края. Благодаря на служителите, които останаха. Без вас нашето заседание щеше да бъде невъзможно. Благодаря. Много благодаря. Много хубаво изслушване. Много благодаря.